Let me see my Greek. I don't have my Greek. Anyway, I'll find it out. No, now it's here. Ε, καλή, καλή σας μέρα. Добър ден. Мисля, че сме готови да започнем по същество. Започваме с господин Хунис. Имате думата. Госпожо председател, скъпи колеги, обсъждаме поправки в директивата която се нарича въздействие на, на, на някои публични и частни проекти върху околната среда. За втори път се занимаваме с този въпрос. Аз няма да променя първоначалната си позиция. Но и текста, който е пред вас, не е променен. Очакваме новите корекции, и знаем какви са сроковете за тях. Няколко думи, за да подчертаем колко е важна темата. Първо, съдът, Европейският съд, се занимава с казуса на Залцбургското летище – и според съда е, е много важно задължително да се вземе предвид въздействието с натрупване, за да мислим какъв е крайният резултат. Тоест, е, е, трябва да се избегне нарязването на парченца. Това е едно решение, което е изключително важно в контекста на това, което обсъждаме тук. Второ, за ваша информация, колеги, в, по време на заседанието на съвета по околна среда, който се съведе наскоро, темата също беше обсъдена. Беше подчертана необходимостта от упростяване на процедурата, както и от подобряването й. Така че, както вече споменах, Министрите на околната среда наскоро обсъждаха този въпрос и в съвета. Днес ние се занимаваме с него тук. Те подчертаха, че е необходимо упростяването на процедурата, но не споменаха нищо за подобряване на качеството на оценката на околната среда. Държавите членки разбират, че директивата не се прилага навсякъде, че има празноти, че има пропуски, но смятат, че допълнителната гъвкавост, както го наричат те, ще създаде още проблеми. Имаме предложение на комисията пред нас. Аз обаче подкрепям намаляването на тази гъвкавост, намаляването на дерогациите, за да бъде спазен духа на директивата. Имам предвид следното – първо, има огромни различия в начина по който се прилага директивата, просто защото тук-там някои неща не се правят, в повечето случаи няма средства в хазната и за това държавите прилагат директивата доста разнородно. Затова според мен е важно да сме по-строги и да искаме директивата да се прилага по един и същи начин. Освен това, считам, че нашия текст и докладът на нашата комисия трябва да включи всичко, с което се занимаваме тук. Нека още веднъж да подчертая, темата е изключително важна – е, информацията, която ви предоставих е, наскоро, напоследък, подчертава още веднъж колко е важна темата. Председателя, има ли бележки? Има ли някой, който иска да се изкаже? Европейската комисия, моля. Господин Карамелис. Госпожо председател, искам да благодаря на господин Хундис за бележките и за усилията положени по темата. Сега ще говоря на английски, който е най-разбираемия език. От името на комисията благодаря на господин Хундис. Той, напослед... той спомена скорошното решение на Европейския съд за ефектът с натрупване. Това се взема предвид изцяло в нашето предложение. Ние споменаваме не само за натрупването а, на въздействие и от останалите проекти, но и други дейности. Така че взимаме предвид изцяло ефектът на натрупването при работата по този проект. Това е едното. Що се отнася до общественото участие? То вече отдавна е изцяло обхванато от предложението, от предложената директива. Някои подобрения а, вече бяха предложени от господин Хондис и бяха включени в законодателния процес. Искам само да кажа, че до този момент съветът не е започнал обсъждането на а, онова, което не се обхваща от предложението на комисията. Така че обсъждането на други текстове, като тези предложени от господин Хундис, не е започнало. Тези текстове не се включват в предложението на комисията, не са обсъдени в съвета, а съветът се придържа към предложението на комисията. Ако а, започнем сега да обсъждаме такива неща, мисля, че отваряме котията на Пандора. И то а, ще го направим точно ние, представителите на страната, която а, е създала мита за котията на Пандора. А, до сега въпросите не са. А, предложени. Ще започне една дълга дискусия и всичко много ще се проточи. Нека да не забравяме, че сме към края на мандата на комисията и на парламента. Вече имаме забавяния по доклада на господин Хундис, така че считаме, че трябва да се опитаме процесът да бъде канализиран колкото се може по-добре. Надяваме се, че до края на мандата на двете институции това положение може да бъде запазено. Разбира се, не забравяме предложенията на господин Хунди за редица поправки в текстовете и затова се придържаме към положителния подход, който ще бъде изпълнен в следващия мандат. Благодаря, господин Кармелис, господин Бастенаро. Няколко думи от мен, госпожо председател приветствам предложението на нашия скъп колега, господин Хунтис. Неговите предложения са свързани с борбата за опазване независимостта на дружеството, което а, изготвя м, оценката за въздействие върху околната среда. Дори и комисията или съвета да не са много съгласни, ние трябва да сме сигурни, че условията, а, при които работят а, тези а, високо квалифицирани професионалисти с тяхна специализация им осигуряват независимост. Тяхната независимост трябва да се гарантира, за да може резултатът от тези действително независими експерти да не бъде успорван да не могат да, да го спорват нито политиците, нито административните органи. Това е изключително важно. Това е добър начин да се прекъснат връзките между инвеститора и дружеството, което извършва оценката за въздействието върху околната среда. До сега такива зависимости имаше и те бяха с най-разнороден характер. Второ, според неговото предложение, когато се ограничат и разяснят а, начините за изпълнение на тези проекти, те могат да бъдат а, реализирани без да бъде необходимо вас те могат да бъдат разяснени, ограничени и да не се дава на държавите членки много възможности да маневрират. Но тук е ясно, че тези проекти са свързани с а, а, сигурността и отбраната и поради деликатния характер на тези проекти трябва да се ограничи, до, да не кажем до минимум, въздействието от страна на обществените органи. Освен това, трябва да помислим и за трансграничното въздействие. До днес тази връзка като че ли не беше разглеждана, но от днес нататък това трябва да стане много важен момент за участието на обществеността. Много е важно то да бъде задължително. Трябва обществеността да бъде поканена чисто сърдечно, а, почтенно, а не само по приятелска линия. А, трябва всички, които особено много се вълнуват и се тревожат, да имат а, право на глас. Обсъждането на тези въпроси обаче а, не може да се провежда след като вече а, е приключена процедурата. Ако тогава се свикат нови заседания, просто процесът става неуправляем. Информацията трябва да е достъпна по всички необходими начини но не може непрекъснато да се свикват някакви заседания, защото по този начин този проект трябва да разполага и с някаква огромна спортна зала, в която да се провеждат тези срещи всяка седмица. Иначе искам да предложа на уважаемия колега да се срещне с докладчиците в Сянка, за да се изяснят всички тези аспекти и след това да помислим за това как всички ние да добавим нещичко към, нещо, е, към този иначе прекрасен доклад. Ние иначе напълно подкрепяме вашият е, подход и моля вие това да го е, имате предвид. Благодаря, господин Синаро. Очакваме вашият окончателен вариант. 7 май е крайния срок. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи по последното изказване на господин Пастинаро. Да, наистина очаквам с нетърпение обсъждането, поправките в текста, за да стане абсолютно ясно какво искаме да постигнем. Мисля, че всички ние е, искаме да изготвим един силен текст, един текст, който да изпрати едно ясно послание на онези, които са в положение да е, направят нещо. Така че се радвам, че комисията ни каза това, което току-що чухме. Тук обаче се повдигат други въпроси, които не бяха включени в първоначалното предложение на комисията. А, и всъщност те не са включени и в дневния ред на съвета. Δεύτερο, е... Обсъжданията в съвета и в комисията не са задължителни, а, нямат правно задължителен характер за парламента. Парламентът иска да разшири дебата и да включи други теми в него. Сега дали това ще доведе до отварянето на котията на Пандора. Това е по-различна тема. Според мен е котията на Пандора в котията на Пандора има и надежда. Така че аз мога само да се надявам, че съветът ще а, тръгне в правилна посока. Благодаря ви. Председателя, господин Хунди, съгласна съм с вас. Ние можем да повдигаме толкова въпроси, колкото смятаме за необходимо. Благодаря и на докладчика. concerning... Един момент. Следващата тема е свързана с евентуални пропуски в екологичното третиране на Атика, района около Атина. Господин Гибес. Благодаря. За втори път съм тук и си спомням, да, спомням си, казва председателя. Да, господин Никис, така е. Нека да обсъждаме, е, нека да обсъдим въпросът за граматико и управлението на отпадъците там. Ще говоря гръцки. Подготвил съм и презентация с PowerPoint. Бих искал да отговоря на господин Батис. След последното ни заседание а, започнахме да планираме нещата през 1998 година, а законът е от 2003 година. Това е законът, който е в сила в момента. А, всичко това беше а, направено по времето на правителството на ПАСОК, социалистическото правителство. Много от членовете на това социалистическо правителство, сега са в съда с обвинения за корупция. И това е един проблем, с който ще се занимаем и ние днес. Имаше жалби пред вашата комисия и аз получих отговор а, от 30 май в който се казва, че ако група от а, хората, които живеят в района, не са съгласни с плана, независимо какъв е той, той все пак ще трябва да се реализира, защото трябва да спазваме решението на съда. Но съдебната система беше подведена по случая с граматико и по случая с много други депа за отпадъци. Това беше и причината съда да излезе с такова решение – планира се един обект, в който ще се третират смесени отпадъци. Флокалите и граматико са два примера, които показват, че европейското законодателство и здравият разум са несъвместими. Това е виждането и на инженера. Ще добавя следното. В скорошното решение на Европейската сметна палата по отношение прозрачността, вие знаете какви са резултатите в него, а именно в 2007 година се прави сравнение с другите 27 държави членки от Европейския съюз по отношение рециклирането. Отличника е Германия, след това идват Нидерландия, Швеция, Дания. На 24-то място е Гърция. Кипър, Литва и други държави, които се присъединиха през 2004 година, са малко по-назад, но за това причините са ясни. Така че имаме прозрачност, има и други данни, това са данни от 2012. Отново става дума за рециклиране. И управление на отпадъците като цяло. Отново Гърция изостава. Австрия, Нидерландия, Дания са отново отличниците. Гърция е последна. А, още по-пресните данни потвърдиха позицията, на която се намира Гърция. Това поставя въпроса какво правят гърците по отношение на управлението на отпадъците. Много средства са, се харчат, много е, усилия са положени в развитие, в рециклиране, в инфраструктурата, така че рециклираме ли в Гърция или не. Искам да чуя каква е позицията на комисията и все още продължавам да чакам отговора. По по-различен въпрос. Радвам се, че господин Кремлис е тук, въпреки че не ми отговори на писмото. В едно интервю с женевника Катамарини се обсъжда модела за управление на отпадъците, който се предлага от комисията и господин Карамелис твърди, че този проект за смесени отпадъци ще реши на 100% проблема с твърдите отпадъци в района на Атика, т.е. няма да има нужда от рециклиране. Малко по-късно господин Кремлис и представители на Главна дирекция регионално развитие и Европейската инвестиционна банка посетиха Гърция. Това стана през октомври 2012 година. Всички те дадоха своята подкрепа за построяване на завод за третиране на отпадъци в Атика, включително и в регионите, за които стана дума по-горе. Можете ли, господин Кремелис, да ми кажете защо така драстично променихте позицията си? Ето, примерно, Португалия и други държави са успели да минат доста по-нагоре в таблицата. Защо е така? А сега и Сметната палата има съмнения по отношение финансиране на плановете, които се занимават с твърдите отпадъци. Изпратил съм информацията на Европейската сметна палата и все още очакваме отговор а, за Гърция. Европейската сметна палата казва, че Господи. Значи, outcome of the assessment as soon as possible. I'll be able to do, I will be able to do that with the next four weeks. Σε τέσσερις εβδομάδες... Четири седмици, значи. Тоест, след четири седмици ще получим отговора от Европейската сметна палата за управлението на отпадъците в Гърция. Така че жалбата трябва да остане при всяко положение открита. А въпросът към комисията е какво сте направили до сега по отношение на дебата за отпадъци в Гърция? Не казва че става дума за незаконни сметища. Разбира се, те трябва да бъдат закрити. Това е политическо решение и така трябва да се премине към рециклиране и по-добра организация на процеса. Да видим обаче какво става в други случаи. В сметищата, сметищата които обхващат района, които съществуват в района, за който става дума, граматико. Има а, сметище, което е може би най- голямото в Европа, но тук се хвърлят и схвърлят строителни отпадъци, а строителите са много щастливи от това. Можем безкрайно да обсъждаме какви средства са необходими за изчистването му и в някакъв момент наистина трябва да поговорим и по този въпрос, защото това е незаконно сметище комисията предостави средства за построяване на завод близо до Фили, завод за управление на отпадъците. За съжаление обаче заводът трябва да се построи в район, се построи в район, където има свлачище, това е хълмист район и цялата тази фабрика, целият този завод в един момент се събори. Не смятате ли, че е направена голяма грешка? Какво мисли комисията по въпроса? Очаквам представителите на комисията да си признаят очевадната грешка. А, много. Апологиθηκε γι' αυτό, για τους... същото въжи за префекта. Всъщност той се извини и призна, че има по-висока заболеваемост от левкемия и други е, заболявания в този регион. Така че нека да погледнем Мавродахи, това, което виждате на екрана. Е, страшно замърсяване. Е, то замърсява и изсъхналото езеро Корония. Още една грешка друг, в други случаи са построени депа за отпадъци в райони с нестабилна геоложка структура. И така всъщност замърсяването достигна до морето. Какво направи комисията? Това е снимка от Самос. Виждате тук ясни нарушения на законодателството на Европейския съюз. Естествено, всичко това трябва да бъде а, подплатено а, с препратки към европейското законодателство. И така, господа, какво стана в Самос? Това депо се намира в един район. А, извинявайте, разбирам колко е важно всичко, за което говорите, но времето не стига, а ние сме тук, за да обсъждаме граматико. Добре, връщам се пак на граматико. Изборът на площадка не според местното население, а според администрацията, според документите на администрацията, беше избрано, но вие виждате на екрана какво става, когато завали дъжд. Това е плажът до Граматико. Виждате как отпадъците се оттичат във водата. Това е кореспонденцията или част от нея с различни институции, включително и с сълскостопански институции в района, но ще пропуснем нещо. Това е документ от префектурата от 2005 година. Става ясно от този документ, че в района има два потока – които се оттичат, които минават през депото и а, се вливат в а, морето. Има и становища на научни работници и на екологични инспектори и това е тяхното заключение. И трябваше да подам жалбата от Англия, където живея. А господин Мергос, трябва да признаем, а, директорът на инспектората а, започна процедурата. И това му прави чест. И сега стигаме до заключението. Октомври 2012 година. Това е заключението на екологичният инспекторат. В него се подчертават ясно недостатъци в проучванията. Господин Корениотис, това са потоци, малки рекички, които текат и се вливат в морето. Можете ли да коментирате по този въпрос? Местните хора се опитват да проучват района, да провеждат проучвания и а, сондират района, но а, институциите ги спряха. Смятате ли, че това е правилно? И преди да приключа, ще изчета текста много бавно, за да могат да го преведат и преводачите. Поискахме информация от а, всички институции без да се занимаем с всички подробности в докладът, който получихме. Има много подробности, но нека да подчертаем отговора на министъра на околната среда. Той казва, геоложките проучвания не са в нашите правомощия. Тоест, министърът казва, че не отговаря за геоложките проучвания а друг орган – Друг орган отговаря, че също геоложките проучвания са извън неговите компетенции. Геоложките проучвания свързани с а, а, анализа на въздействието върху околната среда. Тоест, а, а, това, всичко това, всички тези документи трябва да бъдат на лице, за да се избере площадката, а съответните институции отговарят, че не отговарят за тях. Тоест, гръцкият а, държавен съвет в своите решения от 2007 година е а, взел решения, а, които са не подплатени, защото съветът е бил подведен от гръцките власти, от различните гръцки институции. И в този документ а, се казва господин Гикас, ние не отговаряме за а, сундажите. Друга грешка. Това обаче а, всичко е минало. Това е едно престъпление, а, от гледна точка на, на крайния резултат, но да видим какво прави комисията. В решение 85337 се казва, ние не можем да се намесим, не можем да контролираме работата на гръцки фирми и така нататък. Страхотна бюрокрация, но крайният резултат е, както вече казах, едно екологично престъпление. Нека да приключа, като кажа, че Гърция страда и от меморандума. Днес това, разбира се, не е тема на нашето обсъждане, но ние очакваме огромни реформи, за да изплатим задълженията си, но трябва да се започне а, с добро управление на отпадъците, така ще се економисат средства. А, когато говорим за меморандума, да видим откъде могат да дойдат парите. Ами можем да започнем с управлението на отпадъците. Друго решение на Европейската сметна палата – е, че а, трябва да има вас за граматико, а, но, тук, но ако има тежки нарушения, проекта трябва да бъде прекратен. Благодаря. Благодаря, господин Гикас. О, Кириош. При всички положения комисията ще иска да вземе думата. Господин Конойотис, благодаря ви, госпожо председател. Както всички ние знаем, управлението на отпадъците не само в Атика, но и в цяла Гърция е много сериозен приоритет. Ние трябва да търсим съответните решения и то веднага за да може да защитим както околната среда, така общественото здраве. Петицията беше обсъдена през декември 2011 година във вашата комисия и в Европейската комисия по едно и също време, като имаше допълнителен отговор през 2012 година. Там се дават причините, поради които се изтъкват различните елементи на нарушаване на законодателството. Имаме директивата за отпадъците и директивата за проектите, при които трябва да се прави овоз. Европейската комисия през 2004 и 2008 година отвори два случая, за да може да проучи казуса Граматико и заключи, че там няма нарушаване на европейското законодателство. Европейската комисия не е получила нови данни, които да посочат, че има нарушаване на законодателството, така че да промени своята първоначална позиция. Следователно, няма причини да се обсъжда случая допълнително. Можем да ви информираме за развитието на случая пред съдилищата в Гърция. В граматико, съответно, сметището, което се намира там, вече има три решения на съда, два от Държавния съвет през 2010-2012 и едно решение на Съда на Европейския съюз. И трите решения са по проекта в втория случай става дума за Атина. През 2012 година беше отхвърлена молбата от страна на съда, подадена от местното население по отношение на проекта, така че съда даде възможност на проекта да продължи да се развива. Общината на Маратон и местното население отново се обърнаха със случая към Държавния съвет, поискаха а, веднъж временно прекратяване на проекта, втори път окончателното му прекратяване. Но първата молба беше отхвърлена. В последствие продължи обсъждането на искането за прекратяване и а, то се състоя на 9 марта 2013 година. Всъщност не знам дали заседанието е било отложено или не. Нямам никаква представа кога Държавния съвет ще оповести своето решение. Но горе опоменатия Държавен съвет отхвърли а, исканията, сходните жалби. Така че най-вероятно Държавния съвет в Гърция ще вземе същото решение. Но тук имаме включени и два допълнителни въпроса. На първо място никой не знае какъв ще е капацитета на бъдещото сметище, което ще се изгради в Граматико. В момента тече тръжната процедура. Скоро ще разберем какъв точно ще бъде капацитета на сметището. Казвам това, защото трябва да се включат тук и целите, свързани с нивото на рециклиране, обемите на рециклиране. Нека сега да отговоря на въпроса какво прави Европейската комисия. Планирането на управлението на отпадъците не е отговорност на Европейската комисия. Гръцките власти трябва да планират управлението на отпадъците на гръцка територия. Така нареченото териториално планиране обхваща четири сметища което за нас е приемливо. По този начин може, да речем, вместо сметище да се изгради обект за изкаране на отпадъците и инсинератор. Разбира се, в тези случаи бихме могли да се намесим. Имаме известно въздействие, например в случая карофлари, както и някои допълнителни случаи, които в момента се обсъждат и разглеждат. През май месец миналата година взехме решение да се заведе дело срещу Гърция. В... Просто заведохме процедура за нарушение. Ако съд да вземе съответното решение, Гърция ще трябва да плати глоба глобата ще бъде дължима след обнародването на решението. Стига обаче това нарушение да продължи. Ако се предприемат съответните мерки, няма да се стигне до глоби и до санкции. Незаконните сметища трябва да бъдат закрити. Това е абсолютно задължително, но също така всички твърди отпадъци трябва да се закарват в съответните сметища. Нека в заключение да кажа следното. Получихме и документа от Европейския парламент. 453.19 на английския документ е, така че ще ми позволите да го изчета на английски. От 15 септември 2011 година управление на отпадъците в Европа. Проблеми и най-добри практики генералния секретар по външни работи. Там се казва, наличната информация посочва, че сметището в Граматико и Центъра за обработка на отпадъци представляват риск и трябва да се подобри управлението на отпадъците възможно най-скоро. От информацията, която получаваме, виждаме, че властите се опитват да намерят най-доброто решение за всички възможни проблеми. И отново ще приключа на гръцки. В различни дискусии, които сме провели, сме видели и съответните факти от проучванията, които са довели до съответните заключения. Всички тези заключения са взети предвид от Държавния съвет. Направили сме съответните позовавания и сме привели аргументите, за да покажем, че проектът в граматико е добър. В допълнение също така те казват, че ако проектът излезе от употреба, това ще представлява голям риск за Гърция. Благодаря на комисията. Сега най-напред давам думата на господин Хундис. Той им се ползва с приоритет. Госпожо председател, имам ли думата? Да, благодаря ви. Да, основно заседанието тече на гръцки, ама пък вчера беше на испански, така че сме извинени. Госпожо председател, съвсем накратко по случая. Наистина ще бъда кратък. Опасявам се обаче, че, че ще трябва да направя коментар по току-що казаното от комисията. Аз лично съм правил проверка на обекта Виждам какво става докато вали. Господин Гикас е напълно прав. Точно това става в тази област, в този регион. Наистина, проектът е доста проблематичен и поради тази причина се прави посещението в Гърция. Комисията дори и днес отказва да вземе позиция по основната тема в петицията, която е подадена от господин Папа Дигенополос. Комисията отказва да се намеси в случай, в който говорим за сериозни грешки и пропуски. Съжалявам, но комисията наистина неглижира проблема. Въпросът е какво ще стане и след като планът се задейства, но това е различен въпрос. Комисията не отговаря на най-важните въпроси, които се поставят. Това казва господин Гикъс. Та, моят въпрос е, има ли нарушаване на европейското законодателство? при удължаването на срока за провеждане на ОВОС. Нашата позиция е, че да, европейската позиция не е взета предвид, когато е удължен срока за провеждане на оценката за въздействието върху околната среда. Според нас тук става дума до някъде и за бюрократичен проблем. Комисията взима съответните решения, но всички си ми, ние сме наясно, че когато се разглежда решението в съда, там не се разглежда проблемът по същество, сам става дума за процесуални действия. Така че наистина имаме подвеждане на, на обществото. Няма решения, които са взети по същество. Не отхвърлям решенията на съда, но по този начин подвеждате нашата комисия и по този начин не се решава проблема. На трето място докладите от инспекторите по околната среда, от еколозите. Ние се срещнахме с тях и инспекторат, инспектората потвърди моята позиция. И наистина очаквам комисията поне да се опита да отговори на тези въпроси. Аргументът, че гръцките власти са единствените, които са отговорни за избора на обекти, отново не е отговор. Това, което казвам е, че има сериозни грешки, има нарушаване на европейското законодателство и комисията трябва да се намеси. Опасявам се, че комисията има позиция, която е изцяло бюрократична и не решава проблемите, пред които е изправена Гърция. А, да, председателката казва, вие сте против проекта, но трябва да обсъждаме това в Гърция, а не тук. Господин Кремлис от Европейската комисия. Госпожо председател, благодаря ви. Говорим за компетенциите в Генерална дирекция а, околна среда. А, това е в ресора на господин Канайотис. В същото време обаче искам да реагирам и наказаното от господин Гикас. Както всички вие знаете, проблемът в Гърция с управлението на отпадъци, най-вече в региона на Атика, е проблем съществува от повече от 10 години. Има план за управление на отпадъците за Атика от 2002 година, който е преразгледан през 2006. Вече няма социално приемане, няма пък и обекти, които могат да бъдат избрани в Гърция, освен четирите обекта, които вече са избрани за инсталациите за управление на отпадъците. Ако трябва да започнем да орязваме и разглобяваме тези инсталации, това означава, че отпадъците от Атика ще трябва да бъдат транспортирани в други части на Гърция, което противоречи на принципа на близост, именно отпадъците да се обработват там, където се изхвърлят. И също така в Атика ще кажат, че ние управляваме всички отпадъци на Атика, докато останалите в източна Атика въобще не допринасят за това колективно усилие, което трябва да се положи. Сега плановете за управление на отпадъците съществуват, те са налични, там са идентифицирани четирите обекта. Обявени са четири тръжни процедури и това не означава, че количествата ще бъдат определени или обемите. Когато казвам отлично име, че те ще се а, нуждаят от съответното захранване тези инсталации, за да работят, това не означава, че целите не трябва да се покриват. Една от основните цели на комисията е да гарантираме, че първото одобрено за инсталациите, т.е. първото нещо, което трябва да се одобри, са целите, капацитета, който е заложен за следните години говорим за 50%, а за в последствие говорим за 4 различни потока на рециклиране, хартия, пластмаса, стъкло и други. Тоест, това са бъдещи закон, да, законови задължения, ние ще ги следим, но а, в никакъв случай не можем да говорим за прекалено раздуване на инсталациите, не говорим за прекомерни размери, те ще са необходими, за да може да се постигнат цели директивите по рециклирането. Следователно, за момента мога да кажа, че няма никакви опасения, че съфинансираните инсталации няма да могат да отговорят на целите, няма да могат да постигнат целите. Освен това, процесът се развива. Има конкурентен диалог, при който се установява точно какви обеми ще обработват отделните инсталации като сме премахнали обемите, т.е. сме включили обемите наистина, които ще трябва да се включат в целите. И накрая, опасенията на господин Ги, Ги, Гикъс са легитимни, но това, което казваме е, че рециклирането не може да започне от утре. Ние това казваме на господин ги сборим се с това домакинствата да събират своите отпадъци разделно и да компостират отпадъци на своите балкони. Но това е много трудно. Трябва да се промени културата, менталитета. Ще стане някой ден, ще стане. Но не можем от един ден за другия да въведем рециклирането в Гърция, докато отпадъците се изхвърлят по улиците. Някой ще трябва да а, управлява цялата ситуация. Господин Канайотис го каза, ако искате радикално решение, нека да построим голям а, инсинератор в Фили. Така или иначе вече имаме подобни инсталации и нека да изгараме всички отпадъци, да има изгаране в масов мащаб и да се произвежда електричество. Има подобни инсталации в Белгия, в Холандия. Това е решение. Но ако дойда при вас или при господин Хундис или при някой друг, вие ще кажете ми, ние не искаме изгаране в Гърция. Така че, нека да бъдем реалистични, нека да следим процеса, който се развива. Това не е процес на Генерална дирекция околна среда, това е процес на цялата комисия. Генерална дирекция регионално развитие също отделя средства. Ние трябва да ги а, разходваме а, коректно. В края на този период ще трябва да има инсталации, те не трябва да са свръхголеми, трябва да са отворени към новите технологии, ще има механично сортиране, рециклиране, компостиране, биогаз. Следователно няма опасения за това, че в крайна сметка това, което се финансира от Европейския съюз, ще противоречи на целият процес на подготовка на рециклирането. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Следващия ни оратор. Благодаря ви. Сега, това, което трябва да кажа е, че след като изслушах всички изказвания днес, не съм сигурна как да тълкувам нещата. Едното изказване противоречи на другите и така нататък. Имам няколко въпроса. Най-напред казахте, че през март е проведено изслушване на по-висока инстанция в съдилището в Гърция. Аз съм един от четирите депутати, които ще посетят Гърция в края на май. Надявам се, че ще се вземе съответното решение, но вие пък ми казвате, че съдилищата взимат процесуални решения, а не разглеждат проблематиката по същество. Надявам се, че на местна, на местна почва ще се вземе удачното е, решение. Това ми беше първият въпрос към представителя на комисията. То, то, това не е въпрос всъщност, да Да е. Ако вие казвате, че нищо не можем да направим и не можем а, радикално да променим ситуацията, то какво да правим? Вие не считате, че европейското законодателство е нарушено, т.е. ние не можем да направим нищо. Това смятате вие и трябва да чакаме до 2020 7 години да изчакаме, за да се подобрят евентуално нещата. Смятам обаче, че нашата мисия ще е полезна. Можем да упражним въздействие върху процесите. Ако вие не смятате така, бих искала да чуя повече аргументи от вас. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Зданока. Господин Ангоракис. Госпожо председател, съвсем накратко. Изслушах Европейската комисия. И до някъде съм още по-разтревожен. по въпроса за това дали обектите са избрани правилно или не. Ами аз нищо не чух в тази връзка от Европейската комисия. Нито пък получих отговори на въпросите, които бяха повдигнати от господин Гикъс. На второ място, нека да проявим повече предпазливост. Чух този аргумент, че в Гърция никой не иска сметище в своя собствен двор. Но това не е отговор. Нека да се раззанимаем с основните въпроси. Представителите на комисията са много добре запознати с проблема. Разбира се, пределно логично е местното население да не иска в своя регион да има завод или инсталация, която да влуши техните условия на живот. Знаем, че имаше проблеми в началото с сметищата аз поддържам връзка и с Технически университет в Гърция, да получавам информация в тази връзка. Въпросът ми е защо в крайна сметка местното население не е убедено в правилността на решението. Може би защото не са взети решения по реалните проблеми. Смятам, по че реалните проблеми местното население е право. Господин Гикас, нека да говоря на представителя на комисията. Господин Канайотис не каза, че не се знае колко, какво количество отпадъци ще се третира в граматико. Ами за негова информация говорим за 72 000 тона годишно. А, говорим за компостиране на 40 000 тона годишно. и в сметището ще, се, ще има 170 хиляди тона отпадъци. Господин Канайотис казва, че гърците са глупави, че те не могат да рециклират, че не могат да се справят с това. Και από τα τέσσερα εργοστάσια το ξεπερνάμε όλοι σαν η Ελλάδα, το ξεπερνάει. А, въпросът ми е в случая е какво ще прави четвъртата инсталация в Граматико а, за преработката на пластмаса. Ако гърците не си събираме разделно отпадъците, какво ще преработва този завод? Много университети, лаборатории, и Националния технически университет в Гърция или по това е факултет в технически университет. Та, там а, има професори, които са подписали нашата позиция. Трима професори са подписали тази позиция. Какво ще кажете за това, господин Кремлис? Защо не споменавате проучванията на Националния университет а, в Гърция, на Техническия факултет? Какво да кажем за Карфонари, за други обект? Може би, ако трябва да дам думата на господин Пападополос, който е тук с мен днес. Европейската комисия избира обекти заедно с гръцките власти, въпреки сериозните грешки, въпреки замърсяването. И нека да ви припомня, че префектът на Карбонари е осъден за корупция и то свързана с ОВОз. Наистина има много сериозен проблем с корупцията. Председателката сега. Корупцията не е свързана с въпроса, който обсъждаме днес тук. Съжалявам. Тук обсъждаме фактите, които трябва да представяте. Има ли нарушаване или не? Това е въпроса, който обсъждаме днес. Господин Бущинаро. Благодаря, господин благодаря ви, госпожо председател. Сега тук говорим за всички тези въпроси. Проблема не е възникнал в Гърция. Наистина, това е проблем и на Румъния. Аз съм румънец и съм приятел на Гърция, който обича Гърция почти толкова, колкото собствената си родина. Няколко коментара. Очевидно е, че в Гърция, както и в други страни, Италия, както и в моята страна, Румъния, няма стратегическо планиране, що се отнася до управлението на отпадъците и а, тяхното рециклиране. Това е очевидно. Но никой от Европейската комисия, нито пък някой от Гърция а, отделя мисли за този проблем. Очевидно е, че въпреки, че Европейската комисия има стратегия, която се стреми към значително повишаване на процента на обработваните отпадъци, за да се произвежда електроенергия за в бъдеще. В случая с Гърция, тази стратегия е почти отхвърлена, т.е. почти забравена и въобще не се прилага. Не съм сигурен. Може би комисията смята, че това е нелоялно изказване от моя страна, но не погледнете снимките, които са донесли жълбоподателите. Тези снимки показват едно систематично нарушаване на европейските и националните стандарти, що се отнася до рециклирането на отпадъци. Как въобще може да кажете, че в едно сметище това е нормално. Когато минава поток през сметището, очевидно този поток е замърсен. След това потока се влива в морето и комисията не вижда абсолютно никакъв проблем с европейското законодателство и стандартите за рециклиране. Как мога да определя тази ситуация, освен да кажа, че това е сериозно и грубо нарушаване на европейското законодателство? Ми вижда се, едно сметище се изгражда на свлачище Наистина, така се казва. Така, това означава името, движеща се земя, свлачище. И в същото време там се дава разрешение за изграждане на сметище. Ами това си е какво друго да е. Грубо нарушаване, което не е санкционирано от Европейската комисия не е имало колективна защита, не е имало абсолютно никакво решение за промяна на ситуацията от страна на гръцките власти. Какво мога да кажа в заключение? Като видях тези ужасни снимки, Гърция е туристическа страна, туризмът е най-големият актив. Те имат наистина огромно историческо наследство. Гърция трябва да е най-сериозният защитник на околната среда, защото за да оцелее това съкровище и да се използва за в бъдеще, трябва да се предприемат съответните мерки подобни ситуации обаче водят точно до тези ужасни снимки, които видяхме. Едно просто послание към Европейската комисия. Тук говорим за европейски средства, говорим за европейски пари, за европейски стандарти, за екологични стандарти за събирането и рециклирането на отпадъци. Тези стандарти не се спазват, а комисията ни привежда така отговори от небесата едва ли не и в тези отговори се виждат, че те виждат една различна реалност в Гърция. Просто по различен начин се вижда реалността в Гърция от Брюксел. Някой каза, че може би Атика ще трябва да се изнася отпадъците. Уважаеми колеги, в Албания обсъждат референдум, за да забранят внасенето на отпадъци в Албания. В моята родина, Румъния, се внасят много отпадъци. Румъния внася отпадъци и това става незаконно. И отпадъците са от Италия и други страни ще кажа, призовавам спешно Европейската комисия да свърши своята работа. Вие носите отговорност и поради тази причина, включително и с директивата по околната среда на господин Хундис, но и с други действия, ние трябва да спрем тази безкрайна верига на наредности. Благодаря. И не сигуро. И не сигуро, тама сме по Благодаря. Да. Без, без, несъмнено има още много какво да научим и това ще стане по време на нашето посещение в Гърция. Господин Кремлис, благодаря, госпожо председател. Да, уверявам господин Бущинаро, че Европейската комисия си върши работата има планове за управление на отпадъците за Гърция. Някои трябва да бъдат преразгледани в светлината на новата преработена директива за управление на отпадъците от 2003, която бе преразгледана и през 2006 година, одобрена от всички правителства и в Гърция Знаете, че има много широк достъп до правосъдие, всеки може да а, заведе производство и знаете, че национал, националните съдии са тези, които имат компетентността за прилагане на европейското право. В Гърция обаче проблема е, че до сега имаше е, депа за заравяне на отпадъци. Гърция е голяма страна, има достатъчно място и заравянето на, от, на отпадъци се, се извършва, защото е по, по-ефтино. До тук Нищо. Нищо, никакви, никакви средства не са разходвани. Средствата са на, са на лице, ще има диалог, ще решим какво точно трябва да бъде съфинансирано и тогава ще определим и количествата, и проектите ще вземат предвид новите технологии, необходимостта Става дума за SRF. В... За момента ние предлагаме начините, методите за използване на новите методи и технологии, инструменти. И става дума за едно вторично производно гориво, което би могло в последствие да бъде използвано за произвеждане на допълнително на енергия. Така, мисля, че тези неща ще станат доста по-ясни, след като посетим граматико. Сега, петицията остава отворена. Сега давам думата на господин Тусис. Аз ще взема думата по същата тема. Проблема в Граматико на практика е сходен с проблема в Аргонико. Става, става дума за опазване на околната среда в Гърция сходен въпрос. Политиката на последователните правителства и на Европейския съюз на практика нарушават правата на гръцките граждани. Природната, околната среда е подложена на натиск, здравето на хората е в опасност. Един пример за това е проблема, с който се сблъскват гражданите на Арменолида, Пелполида и на Пелопонес. Проблема на трудещите си от този регион е все по-голям. Преди година и половина ние обсъдихме тук в нашата комисия е, проблемите на този регион. Е, научните данни и анализите, извършени от е, експерти и които, с които и предадени на местните органи на властта и, град, и градските а, ведомства са на лице. А, липс... Необходими са много по сложни инфраструктури, включително и за филтриране на вода, тъй като водата, питейната вода на практика е опасна за гражданите. А, общинската фирма за водоснабдяване не разполага с необходимите съоръжения и ако прочетете докладите, ще видите, че питейната вода в Еременида на практика не е годна за потребление. Същевременно се издават разрешение за изграждане на нови хотели, а на практика няма съоръжения за пречистване на водата. Тоест, местните органи на властта в източен Пелопонез, вместо да решават проблемите, вместо да откликнат на нуждите на гражданите, предоставят лицензи на компанията Компас, която има намерение да построи е, игрище за голф и съответно да потреблява огромни количества е, вода. На практика те ще допринесат за разрушаване околната среда в региона. На, на второ място ето един малък видеоматериал, който е, отразява развитията в е, региона. Местните жители цеха нещата в свои ръце. Повече от 45 000 тона отпадъци е, са били пакетирани в Ставрос, близо до Арменида и гражданите а, сами закриха депото. Има няколко депа на открито, сметища на открито, които на практика са незаконни. местните органи на властта в източен Пелопонес извършиха много проверки и установиха, че завода за преработване на отпадъци не прилага необходимите стандарти и правила за управление на отпадъците. Съществува и друг проблем – става дума за дейностите, развивани в рибните ферми в региона. Местните органи на властта признават, че тези фа... рибни ферми са, се, са се е разширили без необходимите разрешения, незаконно и състрашават здравето и природата в региона. Бих искал да стана рупор на местните граждани, най-уязвимите, трудещите се, които са много загрижени от положението в техния регион, което е катастрофално. Европейският съюз и, и властите са отговорни за това, защото те ръб, работят за интер, интересите на местния бизнес, а не на гражданите. Целта е да се да се е, разширяват дейностите, с колкото се може по-малко средства и всичко това в ущърп на здравето и качеството на живот на местните граждани. Аз... Вие позволихте на другите изказващи се да е, говорят по-дълго, затова ще ми моля да ми позволите и на мене. И в заключение би казал следното. Европейската комисия и нашата комисия не могат да а, откликнат с решение, но биха могли да подпомогнат на местното население да има достъп до а, питейна вода, която да е подходяща за потребление като подпомогне за из... Из... използването на минералната вода, на минералните извори в региона, които трябва да бъдат обществено благо, а не да не бъдат използвани частния сектор, местните. Трябва да се, създадат, да се създаде местна агенция, която да упражнява контрол над съоръжението за управление на отпадъци, същевременно да се създадат правила за а, управлението и развитието на фермите за а, развъждане на риба и също времено да се вземат е, мерки за опазване на историческите паметници. Ще бъда много кратък, казва представителя на Европейската комисия. През декември ние ви осведомихме, че комисията ще започне процедура за нарушение 21 за, а, срещу Гърция по повод а, завода за управление на отпадъци в Кариби и нарушение разпоредбите на директивата за управление на отпадъците през април 2012 ви информирахме, че комисията смята, че няма нарушение на директива 9983 относно качеството на питейната вода и че, бя, и че, са, че са били взети мерки за подобряване и качеството на водата в региона. Междувременно бях, бе извършен контрол над състава на водата. Между, междувременно Европейската комисия знае, че съществуват незаконни сметища в региона. За, за втори път въпроса бе повдигнат пред Европейския съд и е, бе наложена глоба. Изиска се закриването на сметището и прочистване на региона. Но по принцип дейността трябва да бъде прехвърлена в друго смещище, което на практика все още не, не съществуват. Трябва обаче да отчетеме, че има известно развитие, само 20%. е свързано с канализацията, останалите, оста, останалото количество се евакуира с а, контейнери. В миналото е имало теч, но новият контейнер е циментов той бива контролиран, а старите контейнери вече не се използват. Същевременно са взети мерки за усъвършенстване на съоръжението и новите контейнери ще бъдат оперативни и ще има възможност за преработка на седиментите. Що се смятаме, че всички тези мерки ще доведат до решаване на проблема и ще намалят и ще има спад на средствата необходими за функциониране на съоръжението и Европейската комисия ще продължи да следи нещата отблизо и ако няма пълно ако няма ако местните органи на властта не се съобразят с изискванията, ще продължиме процедурата. Господин Ангоракис. Виждаме, че много са проблемите, които се повдигат от местните граждани, техните тяхното безпокойство оправдано. Ще на място ще установиме как седат нещата. Един от основните проблеми е проблема свързан с водата и загрижеността на местното население е основателна. Съществува механизъм за мониторинг, но тази мярка не е достатъчна. Трябва да се предприемат допълнителни мерки за подобряване качеството на водата, както и за последиците от функционирането на съответната преработвателно съоръжение през управление на отпадъците, което също има е, отрицателни последици за е, околната среда, както и развитието на фермите за развъждане на риба. Така че нарушават се трудовите, трудовите права, нарушават се правата на, на трудещите се в региона. Политиката на местните власти и Европейската комисия са в разрез с зачитане правата на гражданите. Целта е да се генерират печалби, има също и други оплаквания, свързани с развитието на туризма в региона. Е, дават се най-различни разрешения за разширяване на туристическата дейност в региона. Местното население гражданите са внесли е, предложения и решения за подобряване качеството на живота. Е, вие внесахте ли вашите предложения, пита председателката? Да, те вече са били внесени. Няма микрофон. Апευθύνομαι προς Госпожо председател, уважаеми колеги, представители на Европейската комисия, трябва да бъдете много внимателни, защото поемате огромна отговорност. Вие прикривате едно престъпление, а ние можем да го докажем. Това е престъпление насочено срещу местните хора. Тази сутрин и информацията от един интернет сайт, който съдържа анализ за питейната вода в Ермия Мида. Информацията е в интернет, всеки може да я извади от там. Всички показатели надхвърлят праговете, които са договорени в решението на министрите. Всички показатели надхвърлят и таваните. И именно за това, както всички ние прекрасно знаем, местните хора не могат да използват тази така наречена питейна вода за пиене. А аз сега участвам в заседанието на Комисията по жалбите и слушам нещо, което страхувам се е лъжа. Лъжа е това, което ни казвате, въпреки че аз предоставям доказателства, а вие подвеждате и евродепутатите, и се опитвате да подведете всички нас по отношение на критериите за оценка. Председателя, моля, оттеглете думите си господин Тисус, Много добре знае какво казвам. Не можем да поставяме на карта здравето на хиляди хора, които живеят в района. Председателя, това нови данни ли са? Не от 20 март, господин Тисис. Замерванията са от 20 март. Председателя, господин Колиниотис, Европейската комисия. Искате ли? Да, не. По отношение на лъжите в кавички. Никога не съм казвал, че качеството на водата е задоволително. Казвам, че се предприемат мерки. Нямам списък. В момента не мога да предоставя повече подробности но самия факт, че се предприемат мерки, означава, че качеството на водата не е задоволително, така че къде е лъжата? Господин Тюсес, можете ли да ни разкажете какви са тези мерки? Попитайте е, общината или гръцкия парламент. Господин Госпожо председател, това не е мястото, където представителите на Гърция в комисията и представителите на Гърция в парламента ще кръстосват шпагите. Не е честно и не е справедливо по отношение на комисията. Благодаря господин Босинаро за вашето изказване. Сега продължаваме към следващата жалба. Разбира се, тази остава открита. Жалба на Андрея Ротиниано, Италия, за О, не, грешка. Извинявайте, номер 12. А, вие галерия. Е, мистер Родолфо Уаркок. Господин Родолфо Уаркок. Господин Родолфо Уаркок ли е вносителят? Заповядайте. Президенте. Eh, gentili аудитори, легgerò eh, perché Благодаря, госпожо председател. Аз ще изчета документа, защото много се вълнувам, когато говоря за тези неща. Добър ден за, на всички. Благодаря за поканата да участвам в, посещ... в заседанието и да изслушам проблемите. Аз замествам господин аз искам да благодаря на господин Мацони, който, който пое тази жалба. Искам да благодаря и на съгражданите си, защото те отделиха много време и усилия, за да дадем възможност на Петро и мене да присъстваме на това заседание и да протестираме срещу начина по който се управляват отпадъците в Вали Галерия. Става въпроса за сметището или депото в региона. В Мала Грота има депо, освен това има инсинератор за болнични отпадъци и инсинератор, който се използва за промишлените предприятия в района. Целта на жалбата е да се привлече вниманието към проблемите гражданите дадоха своите волни пожертвования, за да се финансира кампанията. Аз не съм специалист, нямам технически познания, така че мога само да се опитам да ви обясня как стоят нещата. Умръзнани. Вече не можем да приемаме неясните приказки на местната администрация. Трудно е да приемаме ежедневните изказвания и непризнаване на истината, това ни разстройва още повече. Ние се чувстваме отхвърлени, нечути, неразбрани. освен това сме използвали всички възможни правни инструменти, за да защитим правото си на а, живот и на здраве в рамките на европейското законодателство. Повярвайте ми, поемам пълно цялата отговорност за думите си. Вече е трудно да говорим спокойно по тези въпроси, като се има предвид е, и казаното и направеното от местните власти и различните институции решенията се взимат от хора, които не са избрани и които е, смятат, че могат да управляват отпадъците в региона. Напрежението ескалира, не знае къде е, ще свърши. В момента говорим за депа, за рафинерии, за е, различни съоръжения за е, третиране на отпадъци, които се строят в, регион, в района. Писна ни е да слушаме, че инсинераторите всъщност са благодат за нас. Валя галерия е в а, катастрофално положение. Същото въжи и за Монте де Лортачио. Така че е необходимо да продължим така че е ясно, че не трябва да се продължи строителството на такива съоръжения и на ново депо, което обаче продължава. на 27 декември имаше среща в Монти де Лортачио и поискахме от частната фирма сама да мониторира собствената си, да бъде мониторирана в работата си, но министърът каза, че има доверие в фирмата. Министър Клини каза, че не е вярно, че документът, с който е авторизирано дружеството е законен, но той не е готов да оттегли а, това разрешение. Така че ние всъщност се лутаме в тъмното и се опитваме с глава да разбиваме стена. Частната фирма продължава да работи в региона. И тя ще работи по разрешение, което има продължителност от 36 месеца. Министър Клини твърди, че на фирмата е дадено разрешение за работа само в рамките на 18. Всичко това, а освен това и обстоятелството, че все още процедурата по ОВОС отхвърля възможността, не попречи работата да продължава. Не знаем дали всичко това ще доведе до някакви глоби. Освен всички останали усложнения, сега има и нови поводи за притеснение. Оказва се, че ще има ново съоръжение за обработка на технически и биологични отпадъци. Това ще бъде Малагрота 2. До сега не бяхме чували, че има Малагрота 2. Това се появя и така от днес за утре. Откъде дойде тази малагрота две, Тя беше скрита под масата някъде в нечий кабинет. И не е ли необходимо предварително разрешително, така както за всички останали други обекти е а, било необходимо през последните 20 на години? Разбираме, че усилията на обществото са били на празно, че съдът отхвърля всички жалби и че подготовката на площадката е започнала още през 2009 година. А това си е някакво частно предприятие, това е частна фирма, но как тя е получила разрешение, не знам, гражданите не са консултирани, не са направени оценки за риска върху нашето здраве, върху сълскостопанските животни и върху другите обекти в района на Вила Галерия. Освен замърсяването от сметище, от депото за отпадъци и инсинератора, ние трябва да се борим и с тези не невъзможни е, условия, е, защото не можем да общуваме с властите. Моля, помогнете ни. Ние сме е, се чувстваме изоставени и не виждаме кой ще се ангажира с решаването на проблема. Тук става а, дума в много случаи за хора, които а, са посветили цялото си време на тази кауза. Те са забравили и за работа, и за семейство, и за приятели, и за любимите си хора. Опитваме се да защитим близките си. Единственото ни престъпление е, че обичаме региона, в който живеем. Само една минута имате. Добър ден на всички. Това е една а, одисея за мене. Това е едно епическо пътуване, което трае повече от 20 години. Борбата срещу депата, депото. И ще а, повторя само казаното от Рудолфо. И ще представя на вниманието ви обстоятелството, че нашата администрация през януари 2006 година промени местоположението, а, промени, извинявайте, предназначението на земята а, и сега тя е а, предназначена за обществени нужди. В района има и минна дейност, което означава, че а, има множество кухини, а тези кухини се запълват с отпадъци и администрацията позволява а, това. Да, а, позволява това. Нещо абсолютно неприемливо. Ние сме тук, за да не позволим това да продължи и в бъдеще. Благодаря ви, господин Лук. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на колегата Маргарета Ока, която участва в посещението за набиране на факти. За съжаление, тя не може да присъства на днешното заседание. Имаше някои непосредствени и положителни резултати от нашето посещение. Що се отнася до реакцията на властите и така нататък. Госпожа Алкан обаче е разочарована от оценките, защото като че ли мисията, посещението не беше прието сериозно от различните институции и от публикациите в местната преса става ясно, че как да го кажем, че има забавяне на всички дейности, свързани с решаването на проблемите по тази жалба. Благодаря. А сега от комисията господин Маграева. Управлението на отпадъците в района Лацио е много сложна задача и така е от години. Има в момента три досиета, които, с които се занимаваме. По тях са открити процедури за нарушения. Това се дължи на начина по който района на Малагрота в района на Малагрота са изградени съоръжения за третиране на отпадъци. И именно за това Европейския съд в момента се произнесе срещу Италия а, за нарушение, по повод нарушение на европейското екологично законодателство. А, това се дължи именно на дейността на, а, в Малагрота и а, съответните съоръжения там. Там отпадъците не се третират е, както трябва и това означава, че е, отпадъците остават в едно нестабилно състояние и не се намалява е, до максимум въздействието върху околната среда вследствие на тяхната обработка. Трябва да бъдат предприяти спешни мерки от италианското правителство, за да бъдат закрити съоръженията в Малагрота. Има и друг въпрос. Той е свързан с анализ на онова, което предстои, когато италианските власти решат да открият нови депа или нови, да откриват нови депа или нови съоръжения за обработка. Тоест, трябва директивата за КПКЗ, директивата КПКЗ и изискванията за опазване на околната среда да бъдат спазени. Трябва да има овоз. Тоест, преди откриването на нови съоръжения трябва да се премине и през процес на а, консултация с обществеността. В момента това като че ли не е така. А, нямаме информация, нямаме достатъчно информация. За сега не можем да ре... определим конкретни нарушения на законодателството и затова тези проекти ще трябва да продължат. Ако се окаже, че правилата и изискванията по отношение на околната среда са нарушени, тогава естествено ще продължат, ще бъдат задействани, извинявайте, нови процедури за наказание на, наказание на нарушенията. Благодаря ви, господин Бастинаро. Никога не е била по-вярна римската сентенция Ераре хуманум ест човешко е да се греши, божествено е да се прощава. Казвам го, защото а, разбираме, че комисията прави своите а, оценки, но въпросът е а, кога Ераре се превръща а, в прошка. Не бива обаче това да, бъд, да става постфактум или постмортем след смъртта. В отговора на комисията чухме да има нарушения, да има проверки, да мала грота не работи както трябва. Сега има лагрота 2, вероятно, но ако това е така и ако всеки ден, всеки месец след две мисии на представители на комисията по жалби по тази тема и след множество публикации в медиите, скандалът продължава. След като толкова много проблеми, непрекъснато, постоянно продължават да съществуват, кога Европейската комисия ще тегли чертата, кога местните власти и ще приложат и европейското, и местното законодателство и кога най-после ще предприемат мерки и ще вземат решение, за да прекратят всичко това. Просто да го прекратят. А сега по един платоничен начин се връщаме пак към класиката – и ни казва, да, верно, има някои местни решения, които са били вземани в миналото, но все още най-лошото не е дошло. Като дойде най-лошото, ще реагираме. Ами как ще реагираме? Ако през последните 10 или повече от 10 години се повтаря едно и също. Отново и отново и нито едно от италианските правителства. Било то от лявоцентристските, десноцентристските, коалиционни или каквито и да било там правителства, не е решило да прилага правилата както трябва. А комисията абсолютно спокойно казва, е като нарушат правилата, тогава ще вземем мерки. Кога къде е границата, която не бива да бъде прекрачвана. Нека да кажем на комисията, италианските граждани са онези, които ще плащат глобите. Италианският дънакоплатец, италианската хазна ще го плаща. Ще ги плаща, ще плащат хората, ще, ще страдат хората, ще страда общината. А как ще се поправи положението в Малагрота? Там вече е, нещата са приключили. И то преди 20 години, може и да бъркам. Но хората продължават да страдат и това пак не е достатъчно. Може би комисията има малко странен начин да оценява кога е раре, грешката става персевераре. Т.е. кога започва да се упорства в повтаряне на грешките. Благодаря ви. La storia e la vicenda di Valle Galeria è una delle tantissime, delle migliaia. благодаря ви. И историята с Вале Галерия е много подобна на много-много други истории в Италия и в други държави, за които непрекъснато слушаме. Нека да кажем тези <coughs> депа за, отпада, за отпадъци, замърсяване на водите, съществуват и в централните райони, и в северната част на Италия. В моя град с 22 000, 22 граждани имаме 11 депа, където се замърсяват водите. В северна Италия има доста добри ресурси с прясна вода, но много малко от тази вода е реална питейна, защото а, депата не се управляват както трябва. Те замърсяват водите. Така че комисията трябва да се занимае по-обстойно с този въпрос. И аз бих а, искал да повторя а, и да подкрепя казаното от преждеговорившия. Има директива за ОВОС, има директива за оценка а, за, на въздействието. Има альтернативи. Европейският парламент е, чрез е, и неговите депутати е, приеха решението Гебранди за водните ресурси, ресурси в Европа. В това решение се призовава прекратяване на създаването на депа, защото отпадъка е ресурс и той, е много, и той може да бъде използван в бъдеще. Т.е. това е начина да се постави край на проблема, който създава всички тези последващи проблеми. Трябва да престанем да използваме инсинератори, а да използваме ресурса, който всъщност отпадъците представляват. В Италия има конкретни примери за ефективно управление на отпадъците. Има пилотни проекти, например в Тревизо, където успяваме да постигнем 100% рециклиране на отпадъка. А, тук се включват примерно и памперси. В миналото беше много трудно да се рециклират те, но сега вече това е възможно благодарение на новите системи и новите технологии. Така че можем 100% от е, отпадъка да използваме отново. То отпадъка е, рециклира, се рециклира напълно. Така че поискахме от комисията да разгледа въпроса и се надяваме, че в бъдеще ще има законодателна инициатива в тази посока. Надяваме се, че ще бъде предоставена и финансова подкрепа чрез ресурсите, които ще бъдат възстановени от центровете за рециклиране. Примерно, пластмасовите гранули са прекрасни, всичко може да се произвежда от тях, но а, струват по а, 300 евро на тон. Пластмасовите гранули, извинявайте, струват 4000 евро на тон. Наскоро една малка фирма в Ферара беше спасена от закриване. Тя вече беше неконкурентно способна, защото не можеше да конкурира китайските продукти. Тя обаче започна да използва рециклирани продукти, рециклирана пластмаса, например. Така че призовавам комисията да се занимае с тези нови продукти. Те ще ни позволят да се спасим от проблемите, които ни създават депата, инсинераторите, ще спасим околната среда, а ще помогнем и на економиката. Така че няма да изхвърляме ресурси, които иначе бихме могли да използваме. Сега жалбоподателите по една минута, ако имате въобще какво да допълните. Аз съм гражданин на Европейския съюз, а не технически експерт. Сега в Рим, в избирателния район там, поискахме да има региони, които са одобрени да работят с отпадъци. Има само една инсталация за компостиране и справяне с отпадъците. Трябват ни повече, трябват ни 20 инсталации. Но наистина не е моя работа да предлагам на местните власти, на техническите консултанти, тяхна работата те да предлагат нови обекти. От тях зависи, защото те получават пари. Освен всичко други са експерти. Повечето от тях са на избор опорни позиции заради нас, така че трябва да разглежда този проблем още от самото начало. Председателката, благодаря ви. Нека да ви припомня, че има текстове, които са налични по отношение на нашата визита от миналата година в областта. Мнението на колегите е, че трябва да се изберат альтернативни обекти, за да може да се третират отпадъците. Комисията е напълно запозната с позицията на Комисията по петиции. Следващата петиция, благодаря на жълбоподателите сега. Петиция от Шила Елис от Обединеното кралство за това, че Великобритания не прилага съответната европейска директива относно депонирането на отпадъци. Госпожа Елис, тук ли е? Заповядайте. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Колин от и аз искаме да ви благодарим още веднъж за това, че имаме възможност да се обърнем към вас. Признаването на правото на всеки човек да живее в среда, която отговаря на неговото здраве, благоденствие и задълженията, както като индивиди, заедно с другите, да защитаваме и подобряваме околната среда, което е от полза за настоящите и бъдещите поколения. Смятаме, че е много важно това право да бъде установено и хората да имат право на достъп до информация, да взимат решения, да имат достъп до правосъдие по екологичните въпроси и признаването в тази връзка, че гражданите може да се нуждаят от помощ, за да упражнят своето право тази, тази част от а, конвенцията от Архус е заложена в член първи. Основателите на Съединените щати са изразили най-красноречивото изявление по естествените права. Ние смятаме, че тези истини са очевидни. Хората са равни, са създадени еднакви и те са надарени от своя създател с права, които са неотменими. Те включват живот, свобода и преследването на щастие. И така, ние какво можем да мислим за държава членка, чието органи, правителствени органи, систематично нарушават нашите задължения към околната среда? Какво да мислим за държавната, държава членка, чието държавни органи систематично подкопават естествените, природните, неотменимите права на гражданите? Два пъти преди това сме идвали пред вас, а, за да изразим възражение срещу третирането от страна на нашия град Хаутън Леспри Спринг в североисточната част в Англия по отношение на третирането ни във връзка с замърсяването на въздуха, водата, здравето и благодействието в получието на нашите граждани. Не само, че сметището е разположено на най-високата част по средата на нашия град. То отравя нашата вода и въздух, но също така е одобрено от съда. Имаме действия, които са предприяти от екологичната а, комисия в Великобритания, което означава, че трябва да се приемат съответните действия от Европейския съюз. Имаме много сериозно замърсяване на водните ресурси, като имаме изтичания всеки ден в продължение на последните 13 години водната помпа, станцията за водно изпомпване е затворена през май 2012 година заради замърсяване. От всякъде чуваме, че сметището е нестабилно, че то разрушава съпътстващите екосистеми. Не може да има сметище в толкова нестабилен обект, именно поради тази причина. Също така това означава, че е имало лъжа при получаването на разрешителното, защото те са твърдели, че сметището е построено на стабилна земя. Агенцията отказва да отегли лиценза, отказва да преследва оператора над сметището, който е излъгал. Агенцията ни казва, че а, няма да спре действието, независимо колко зле е построено, колко зле се управлява, независимо колко лъжи са били изречени. Те никога не биха оттеглили техния лиценз. Представителите на нашата страна подписаха конвенцията, която е толкова благородна и цинично нарушиха не само духа на закона, но и неговата буква. Ние, като европейски граждани, по продължение на повече от десетилетие сме предоставили изобилни технически доказателства за сериозното замърсяване на нашия град и на околната среда, което е вследствие на съвсем нарочното пренебрежение, пренебрегване на регулаторните задължения на екологичната агенция на Великобритания. Ние ви молим да действате, да спазите конвенцията от Архус, да защитите гражданите на нашия град и околната среда, като преследвате, и като образувате дело срещу британските власти в съда. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. От последната актуална информация, която беше предоставена от комисията през юни, сега вече сме получили допълнителни факти от британските власти. Комисията проявява много сериозен интерес най-вече към а, ситуацията с подпочвените води и както беше обяснено, а, ние се интересуваме от преследването на оператора на депото. Вече има предприяти правни военни действия след известно забавяне. Според съответните британски органи, всички тези действия са предприяти във връзка с качеството на подземните води, тяхното замърсяване. Действията са предприяти през 2008 година. Глобата, която е наложена е 105 000 британски лири, като в последствие с всички необходими такси тя е нараснала до 130 000. Трябва да се намалят последствията от замърсяването на подземните води, като всички тези замърсени води трябва да се изпомпват в съответната помпена станция. Амон, амоняка остава в съответно предписаните граници. Властите казват, че трябва да се продължи наблюдението на водите, като се надяват да стигнат до съответствие с изискванията и стандартите в рамките на една година. Най-вече става дума за нивата на амоняк. Имаме и допълнител, допълнителен пункт за наблюдение, като се опитваме да следим потоците на замърсените води. Резултатите от наблюдението ще бъдат налични през едните 2-3 седмици. Но получихме информация, че пронабирането по отношение на питейната вода, пробите, които са набрани от питейната вода, остават в рамките на допустимото ниво на амоняк. Също така комисията получи информация, че депонирането на битови отпадъци е прекратено. Властите, органите са дали разрешително за това депото да продължи да действа идните пет години. For... Uh, Заявлението за тези, този 5 годишен период на удължаване сега е представен както на агенцията, така и на местните органи и очевидно основното опасение за местните органи по планиране е, че при следващия период ще има променени резултати, най-вече във връзка с скалите, които остават около обекта и при които се извършва каменоломна дейност. Благодаря. Благодаря ви някой друг, който иска да се изкаже, да добави нещо. Ако няма какво да добавите, мога да кажа, че съм шокирана че това положение се влушава и развива от повече от 10 години и наистина трябва да се засрамим от това. Но какво да се каже? Господин Буштинаро, тук възникват няколко въпроса. Най-напред става дума за ясно нарушаване на директивата за отпадъците, ясно нарушаване на директивата за водите и говорим за един кумулативен ефект, ефект от замърсяването, което допълва замърсяването на подпочваните води. Това е потвърдено от сондажите, които се правят там. И ако има ясно и категорично нарушение, защо е било необходимо след 10 години да се вземе решение от съда. Защо толкова късно? На второ място, защо комисията е провила такова спокойствие? Виждаме ясно нарушаване на законодателството и на двете директиви. И накрая, какво да кажем за принципа замърсителя плаща, защото е ясно, че тук става дума за един ясен случай, в който онези, които са замърсили, трябва да платят за замърсяването, за обезразяването на на региона Атакум. Също така и за съпътстващите дейности, които трябва да се проведат, за да може в крайна сметка да се разчисти депото. Благодаря. Мистер Бащинаров, мисъс Грош. Благодаря, господин Бащинаров. Госпожа Грос дори и по-давно, от 2004-та, комисията разследва случая. Мисля, че първото оплакване беше получено през 2002 година. Ние приключихме работа по случая. Но за нас основното беше, че за да започнем процедура по нарушение, ни трябват доказателства. Винаги твърдението е било първоначално, че депото е изградено на погрешното място. Ами да, по средата на един град не е хубаво да се построи сметище. Ама това не нарушава закона. Не можем да заведем процедура за нарушение по някакви предположения. И по-скоро това, което направихме е, че се стигна до а, такива сблъсъци между местното население и местния регулатор и толкова лоши станаха взаимоотношенията, че се стигна до сериозно влушаване на ситуацията. Влуши се качеството на питейната вода. Ние поръчахме независимо проучване, което беше направено от Британската геоложка асоциация. Ние установихме тогава какви са резултатите, установихме, че няма замърсяване и приключихме случая. И в крайна сметка обаче се оказа, че има допълнителното изграждане в депото, което да е довело до замърсяването проведе се разследването и се стигна до наказателно производство. И въпреки, че процесът беше много бавен, той в крайна сметка беше успешен. Беше наложена на санкция, съответната глоба, която трябва да се плати от замърсителя. Казвам, че това не е идеалната ситуация, но за да може комисията да заведе процедура по нарушение, комисията не може да действа с предположение. Ние, както всеки друг, съдебен орган се нуждаем от съответните доказателства. Но нашите процедури не, са, а, не се налагат за това да се наказват държавите членки. Трябва по-скоро да се коригират случаите, при които има несъответствие. Сега в този случай трябва да се прецени какво ще е следващото действие, какво ще е добавената стойност, ако има процедура за нарушение от страна на комисията. Благодаря. Опасявам се, че аз лично не мога да ви отговоря на този въпрос. Да, наистина петицията ще остане отворена. Това е факт. Искате ли да кажете нещо, госпожо Елис? Много ви благодаря. Да, съвсем накратко. Аз съм абсолютно отвратена. Вече три пъти идваме тук и сега в крайна сметка стигаме до тези пълни глупости, независимо от това, кой се изказва от името на Европейската комисия. Защото вие вярвате на лъжите на британското правителство. 13 години водим тази борба. 17 тома документи, 17 тома доказателства за замърсяванията, от които страдаме в нашия град. Ние предупредихме всички от самото начало, заради това, че се изгражда сметище посред скалите, че там се хвръщат, хвърлят отпадъци, че нашите подпочвени води ще бъдат замърсени. Сега загубихме помпената си станция през май 2012 година, заради пълното замърсяване на водите, защото в това сметище се схвърля всичко, абсолютно отпадни води, химически отпадъци, всичко, абсолютно всичко, което може да си представите. И не само това, там ни се казва, че не се хвърлят битови отпадъци, ама аз ви казвам, че се хвърлят, сортират се и след това се хвърлят тайно и в тъмни турби. Да, видяхме доклада на PHS. Този доклад беше много ограничен. Той самите казват, че доклада е с ограничен обхват. Отговарят просто на въпросите, които са им зададени и те изразяват сериозни опасения за ситуацията. И а, за този срок, за 5 години, оператора всъщност кандидатства за още 17 години удължаване, а пък хвърля през последната година без разрешително, без каквото и да било разрешение. Така че наистина е ужасяваща цялата тази ситуация. В същото време местните власти дават разрешително на оператора да разчистят, да взривят голяма част от скалите, където ще се образува голяма яма, голяма дупка, е, там където преди е имало камалоноломна и това означава, че това е по средата на града, това означава, че къщите ще пострадат. Това, че пък агенцията, местните власти въобще не се интересуват от този проблем. Аз ще ви кажа защо, защото ние не сме богат регион, ние сме обикновени хора, ние не можем да се преборим. И идваме тук като обикновени граждани и ние ние ви се доверихме, че ще се погрижите за нас, защото местните власти не искат да го направят. По някаква причина определени служители не искат да направят нищо, за да ни помогнат. Не, те искат там на своя страна богатата компания, която се занимава с метонабирането. Ние дойдохме тук. През 2002 година британските власти излъгаха Европа. Европа отхвърли нашия случай. Аз приведох доказателства, а след това те пък поискаха техните лъжи да останат тайни от нас. След това ние разбрахме какви са тези, тези лъжи, набрахме съответните доказателства, отворихме случая пред вас. Сега сме чакали 10 години за вас да ни помогнете. Така че всичко, което искам да кажа е, че искам вие да действате, защото нашите власти не, не го правят. Те казаха в пет различни случая, че замърсяването идва от другаде, от транспорта, ма не е така. Аз предоставих на парламента фотографии, за да ви докажа, че не се управлява депото както трябва, че положението се влушава, че има пропадане, защото отдолу има подкопаване, отдолу има мини, но всъщност с, с спирането на дейността там има разместване на водните ресурси, което води до сриване на земни пластове. Наистина ситуацията е ужасяваща и не мога мога да ви убедя в това. Искаме помощ, а не да ни казва тази служителка, че тя смята, че британските власти са прави в това, което казват. Не, те са умели лъжци. Това са те. Благодаря ви. Сега това, което мога да обещая е, че ще се, опитваме, ще се опитаме да посетим обекта колкото е възможно по-скоро. Обръщаме се към комисията да погледне по различен начин на въпроса. Опетицията остава отворена. Надяваме се, че случая ще се разреши по време на този мандат, защото наистина е срамота, като си мислим, че ви е отнело 10 години и още нищо не е свършено. Благодаря ви. Петишън номер 19. точка. Защита на прелетните птици от Кипър. Не, извинявайте, номер 18. Андрей Тали... Ротилян от Италия. Non c'è, eh, scusi, so, Presidente, 19. Presidente, Andrea Rutiliano non è presente. Андрея Ритоляно го няма. Аз разговорих с него по телефона преди час. Мога ли да взема думата от него име? Имате думата. Става дума за Кипър и прилагането на директивата за птиците. Там има много проблеми. Аз посетих острова през май 2012 година в рамките на една кампания, организирана от е, платформата за борба срещу умъртвяването на прелетни птици. Директивата забранява използването на даден инструментариум, но въпреки всичко все още се използва лепило, което се е, а, намазва на пръчки и по този начин се ловят прелетни птици. А, разговарях по въпроса с Андрея Ротиляно, който е председател на асоциацията, която обаче има членове в цяла Европа. Въпреки, че местните власти са много по-бдителни и внимават особено през пролетта, когато сме свидетели на много браконьерство, повече от 300 000 птици е, биват заловени през е, пролетта, а през есента тази бройка стига до 2 милиона. В е, Южната част на острова е на практика мястото, където се извършва това залавяне. Властите не разполагат с достатъчно средства. Проблемите са най-вече в частта, която се контролира от Обединеното кралство. Това са зони, които, в които кипърската полиция не може да прониква. Става дума за зони, управлявани от британските власти и където на практика никакво право не се прилага. Обърна, обърнах се към всички отговорни власти, но всички твърд, твърдат, че нищо не се предприема и че браконьерството се толерира в а, тази зона. Британските власти са запознати с а, тези деяния. А, органа за борба с. А, умъртвяването на прелетните птици. Една организация, британска организация е излезла неодавна с доклад по този е, повод. Предвиждат се, по, по принцип съществуват и санкции, предвиждат се глоби от порядък до 17 000 е, евро. Аз самия съм бил е, а, съм работил като доброволец в горското стопанство за борба срещу браконярството, браконяр... браконярството в Италия. Но ако ако властите не предприемат нищо, браконярството няма да спре. Ако не се предприемат е, е, мерки, е, нищо няма да се промени, но 17 000 евро е огромна, огромна сума. Това просто няма да стане. Би трябвало да се, предви, да се предвидат глоби от порядъка на 2-3 хиляди евро, защото 17 000 евро за един малък остров като е, Кипър е огромна сума и, но, и на практика никакви санкции не се прилагат поради. Затова смятам, че Европейската комисия трябва да да наблюдава отблизо нещата и може би да започне процедура по нарушение срещу е, Кипър, защото ако не се вземат мерки до е, есента, комисията би могла да, да, да предприеме подобна е, инициатива, защото съществува директива от 79-та година. Господин Папоес от Европейската комисия. Ще бъда много кратък, тъй като този проблем е свързан с един много по-широкобхватен проблем, свързан с не, незаконни действия срещу прелетните птици в много страни. Искам само да кажа следното. Не, ще бъда, ще бъда много кратък по тази тема за Кипър, а после ще обясниме цялата ни дейност по следващата точка. Що се отнася до Кипър, става дума за незаконни практики в нарушение на общностното право и законодателството на Кипър. От от, отдавна се практикуват тези незаконни дейности, които имат много измерения политически, економически, е, екологически и комисията следи много отблизо е, развитието, още и това още от преди присъединяването на Кипър. Конкретните мерки за прилагането на закона е ние знаеме, че конкретни мерки са били предприяти от е, кипърското правителство, но също така и от е, британските власти, които управляват е, зони в Кипър. Така че ние сме в контакт с тези власти. Казали сме, че трябва конкретно конкретните мерки да се прилагат конкретно по места, т.е. да има по-добър контрол на, място, конфискация на незаконни е, съоръжения, приемане на ново, по-ефективно законодателство, по е, целенасочени и по-реалистични е, глоби и наблюдени от страна на властите, на полицията в кипърската част и е, частта под британски контрол, както и е, контрол и мониторинг от страна на неправителствените организации. Наистина това са положителни а, е, крачки напред. Установихме, че има м, отбелязан напредък, особено миналата година. Въпреки това обаче, както току-що бе казано, положението през есента продължава да бъде много критично и ние ще се обърнем отново към гръцките власти и британските власти, за да видим какви допълнителни мерки биха могли да бъдат предприяти за по места. Не се изключва и предприемането на и завеждането на процедура по нарушения, ако няма конкретни мерки. Както казах, това е един по-широко обхватен проблем, който е свързан и с други проблеми в други държави членки и затова комисията се опитва да разглежда проблема в, и да има холистичен подход. Следващата петиция е, е свързана с е, за същия проблем в Малта, в Кипър. Ehm, goedemiddag ondertussen, dames en heren. Uh,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 Ik dank u voor de aandacht. Thank you. From the Commission, Van der Stegen. Mr. Van der Stegen, please. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Първо, трябва да ви напомня, че има решение на Съда на Европейските общности, които дава възможност за дерогация за някои видове мерките, свързани с прави, правилата за ловния сезон предвиждат някои дерогации за е, есенния и пролетния сезон. Същевременно има ограничения, квоти, ограничени е, места, както и изискване за докладване. Е, правителството на Малта на основата на съвета за научни е, изследвания докладва, че правилата за упражняване на дерогация са на лице. Е, властите с е, същевременно ни увериха, че са взети съответни мерки и че разпоредбите на дерогацията се спазват а, стрикно и се упражнява контрол. Но при всички случаи само правителството може да вземе решение за приключване на по-рано на ловния сезон, ако се установят нарушения. И за следващия сезон Малта също трябва да докладва на комисията за условията за упражняване на дерогацията. В доклада ще бъдат включени раз, различните сведения и информация, включително и от организациите за защита на живот на птиците. Националните органи са унези, които трябва да вземат необходимите мерки за прекратяване на незаконната незаконните дейности. През последните години Малта е предприела марки, мерки срещу незаконните, срещу браконьерството, налагани са глоби. Но незаконното убиване на прелетни птици през пролетния и есения сезон продължава обаче да буди загриженост от комисията, която настоява да се разследват всички незаконни дейности. Също така тези има няколко държави членки, където се практикуват незаконни методи за а, лов на прелетни птици, включително от отравяне. Трябва да се предприемат хармонизирани действия от страна на държавите членки а, да се в рамките на Европейската мрежа за прилагане на мерки за приложение на еко... законите в областта на околната среда. В заключение ние ще следим отблизо положението в Малта. Продължаваме диалога с малтийските дейности. С намиране а, на решение на проблемите и а, съблюдаване на законодателството в тази област. Следващи. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до положението в Малта, това е един въпрос, който отдавна на е на дневен ред. Има пълно нарушение на директивата за птиците. Малтийското правителство като че ли е, гледа с презрение на тази директива. Тази година нещата са особено зле. Бях там и видях с очите си какво става бях в един лагер за борба с браконьерството, заедно с колеги от BirdLife Malta и Комисията за борба с избиването на птици. Ловците в Малта, която е член на Европейския съюз, имат право да излезат на лов през пролета, а това е времето, когато птиците мигрират. И особено а, обичат да ловуват а, пътпъдъци. Има два закона от тази година, прияти от 28 на 28 март, да се разреши лов от 10 до 30 април. И те твърдят, че така прилагат е, дерогациите, които са получили в, по европейското законодателство. 16 000 птици бяха избити през този период. Около 9 000 ловни билета са издадени. А трябва да кажа, че аз самият съм бил лесничай, борил съм се в моята родина с браконьерите и малкия брой птици, на които директивата дава право, вече отдавна а, са а, уловени. Дори не в първия ден, а в първите часове на откриването на ловния сезон всички тези птици отдавна са уловени и праговете са надхвърлени. Законът обаче не взема предвид е, и направо се прис... в Малта, от Малта ни се присмиват. Те се присмиват на комисията, на парламента и квотата, която им е отпусната, се изчерпа още в няколко часа. А директивата за птиците е една от най-старите и трябва да бъде спазвана. Трябва да се прекрати тази насмешка над всичко. Непрекъснато се обещават разни неща от страна на комисията, а тази дерогация, която е ужасна, миналата година беше удължена член 9, който обхваща малките количества поставя някакви изисквания, но на терен са 9 души, те не могат да проверяват 9000 ловци, така че най-различни други видове се избиват не само тези, за които става дума и които са обект на директивата. Просто всичко, което се движи, се ловува. Така че аз бих очаквал законът да бъде един и същи за всички, да се прилага еднакво всички държави членки, включително и Малта. Единственото нещо, от което тези хора разбират са санкциите. Така че нека да започнем процедура по нарушения, нека да а, наложим правилата. Не можем да си позволим да се нарушава законодателството по този начин. Първото изискване, което се отнася до член 9, е направо смехотворно. Не можем да позволим такива неща. Така че искам да кажа, че преди няколко дни се обърнах към комисията, поисках и на месата на съда, получих множество а, имейли. От цяла Европа ми пишат хора, които са скандализирани. А, в момента вече имаме 7 жалби, нямаме време за губене. Трябва малтийците да престанат да ни се подиграват в лицето. Благодаря, господин Пезенони. А сега а, нека да кажем, че нашата комисия ще а, поиска от комисията да наложи изпълнението на европейските норми от Кипър. Извинявайте. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, моята родина Румъния има най-големите резервати за биоразнообразие в Европа. Това е делтата на Дунава. С политиката, която току-що очертахте, след по-малко от година делтата на Дунава ще бъде буквално унищожена. Защо комисията използва двойни стандарти? От една страна, Делтата на Дунова, за да бъде добре поддържана, добре защитена, да се предотвратят всякакви да се пред... всякакви щепи, щети върху невероятното биоразнообразие там. Има много неща, които са неприемливи. А от друга страна, напълно приемливо е да се избиват птици по този начин. Защото това, което става в Малта е буквално избиване на птиците. Все едно как ще го наричате, ще ни говорите за лимити, за прагове, за превентивни мерки и прочие, и прочие. Но тези мерки са абсолютно нереални. Нека да кажа и нещо друго. Ако имаше възможност да се започне процедура срещу нарушенията, би трябвало това да стане за защитените райони около делтата на Дунава. И то по, един абсолютно, е, по една абсолютно елементарна причина. И затова подкрепям комисията, защото там се поставят голям брой вятърни генератори, а това ще промени траекторията на движение на мигриращите птици, които летят от север на юг. Така че ние в Румъния трябва да спазваме тези принципи, трябва да, спа, да, да харчим и пари, включително и наши европейски, за да не се стигне до там. А вие приемате. И то приемате, бих казал, абсолютно безропотно, безропотно в Кипър и Малта птиците просто да се избиват. Господин, госпожо, представители на комисията, къде е равнопоставеността тук? Защото аз не виждам такова нещо. Второ, как е възможно? Днес в Европейския съюз, не в Африка, не в районите, където се ходи на сафари, а в Европа държави членки да позволяват да се случват такива неща. Двете държави, които току-що, които току-що споменахте, са държави членки. Прекрасно зная, че с съвременните технически възможности можем да видим дори насекомите, пеперудите, можем да видим най- най-дребничките живи същества. Госпожо, извинявайте, аз съм бесен, защото не е приемливо да се позволи такова кръвопролитие, а да ни се казва, че има специални условия, че има специални изисквания и така нататък. Комисията трябва да мери с един и същи аршин включително и резервата на делтата на Дунава. Защо Румъния да трябва да има такова разнообразие на птици и да харчи толкова пари? Обяснете ми, защо да нямаме и ние някакви по-специални условия, защо да не ни се позволи и на нас нещо, а, по, нещо изключително. Абсолютно неприемлива е тази ситуация. Uh, next, uh... no, no. Like да преминем ли нататък? Не. Искам да кажа още нещо. Да. Да, прав сте. Наистина искам да кажа още няколко думи, за да ви обрисувам катастрофалното положение в Малта през пролета и през есента, когато няма прелетни миграционни птици, които мигрират, те тогава, ловците имам предвид, стрелят по пеперудите и е, по малките птички. Целта е просто да убиват нещо. През, останал, е, през останалото време пък се упражняват е, над лястовичките, различните видове лястовички, които идват от басейна на река Конго преди да достигнат Европа. Uh, Това, което господин Бастинаро каза по отношение на мерките, господин Бастинаро, двете жалби трябва да бъдат взети предвид, за да се промени законодателството и така да се справим с тази невероятно грозна картина. Прекрасно, добре. Западното трасе липса на прозрачност в политиката. Господин Канев, тук ли е? Да. Искам да благодаря на госпожа председателя и на членовете на комисията за възможността, възможността да говоря пред вас. Западната дъга свързва шесте най-големи града на Ирландия и всъщност западната части на Ирландия са и западни части на Европа. Тук не става въпрос само за откриване на западната дъга и дали да има железопътна линия там или не. Това е решение на Ирландия, но тук става въпрос за несправедливостта и липсата на прозрачност при използването на европейски средства. Ирландия е една от трите най-централизирани економики в Европейския съюз. Ирландската политика и нейните политици, разбира се, се намират в Дъблен. През периода 2000-2006 година основните средства се разпределяха от Дъблин и целта по и целта беше да се изпълни това, което е заложено за региона. Вече фактите не въжат, защото те са пренебрегнати. Това е цитат от Олдъс Хаксли. Европейските средства се използват в двете, двата региона, но в случая с Ирландия има отделени средства, които обаче не, са, не, не се използват по предназначение средствата, които са заделени за Ирландия, са прехвърлени към други транспортни проекти, които най-вече обхващат по-богатите южни и югоисточни райони на страната. И ако не е така, защо тогава разходите за обществен транспорт за региона 2000 на 2006 година не са на разположение? Опитахме се да получим такива разбивки за програмата 2000 на 2006 година, съфинансирана от Европейския Европейския съюз. West Track, програмата, не знае да има някакви публични консултации, консултации с обществеността в региона и не е ясно дали обществеността в района не е била изцяло изключена. Ние искаме местните, регионалните власти и Комисията по развитието на западните райони да бъдат ангажирани. Господин Маркус Пайпер, евродепутат, казва, необходима, необходима е повече прозрачност за периода за 2013-2020 година за използване на структурните фондове. Трябва да се направи поне анализ на ползите и разходите при този трансграничен проект той е, противоречи на основните принципи на е, прозрачността и справедливостта. Според нас прозрачността и справедливостта са най-важните компоненти на програмата, е, по която се разходват европейски средства. Искаме обективна оценка и конкретни действия. Да се предприема обратното би означавало да се нарушат основополагащите принципи на Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Лангли. Господин Лангли, да, тук съм. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията по жалбите. Аз се казвам Питър Боуен Лоуш, ветеринарен лекар от Слиго, от северно-западните части на Ирландия по периферията на Европа. Вярвам, че основните ценности демокрация, солидарност, прозрачност при регулирането са нарушени. Аз съм ветеринар и спазвам изискванията на ветеринарния съвет в Ирландия, които са залегнали в ирландското законодателство. Ако извърша нарушение, ще бъда наказан наказан, наказан. Тези принципи на регулиране обаче би трябвало да въжат за целия Европейски съюз. Ако искаме равнопоставеност, трябва да има справедливост и прозрачност в начина по който Европейския съюз и държавите членки работят, общуват помежду си и особено разпределят европейски средства. Weston Track е проект, който няма политическа окраска. Целта обаче тук е ролята на европейските граждани да намалее и регионът да бъде третиран несправедливо. Инфраструктурата. Няма микрофон. Anyway, I'll, I'll continue. Продължавам. В северо-западната част на страната ни е необходима а, инфраструктура. Това има отношение към нашите семейства, към нашата а, економическа дейност. А, по този начин а, ние можем да живеем пълноценно а, и да дадем своя принос към Ирландия и Европа. Западната дъга е трансграничен проект. А, ако се реализира успешно, той ще преодолее социално-економическите неравенства на Северния регион. А, и в Република Ирландия, и в Северна Ирландия. А, той а, ще се справи с отрицателните, отрицателното наследство на районите около границата и ще подпомогне търговията и се надявам, че комисията ще допусне разглеждането на тази жалба. Благодаря ви. Госпожо председател, казвам се Пол О'Конър. Аз работя в... Аз имам собствена счетоводна къща и работя в северо-западната част на Ирландия. Започнах малък бизнес в най-тежката рецесия и разбирам колко е важна инфраструктурата. Западна Ирландия има добре подготвени работници, има жизнеспособни общности евтини, но инфраструктурата е неадекватна. Трябва по-добра инфраструктура, която да свържи източните и западните части на страната. Аз лично смятам, че ние не сме включени в програмата ТНТ. И от името на всички млади хора, които живеят в Западна Ирландия, ви благодаря за вниманието. Госпожа Бренън, да. Аз се казвам Хелен Рочфорд Бренън. Изпълнявала съм много и високо поставени дейности и след като емигрирах от Ирландия в Съединените щати и Обединеното кралство, се върнах преди няколко години. В времето на економическа рецесия е изключително важно Западна Ирландия да не бъде маргинализирана, да развива туризма и други економически дейности. 90% от европейските туристи пътуват с обществен транспорт. Затова развитието на този транспорт е, е изключително важно. В цяла Европа железопътният транспорт е най-желания и най-подходящ транспорт и за работници, и за туристи. Именно за това ние, които при които, ние, които нямаме такава инфраструктура, сме в много неравностойно положение. Включването ни в а, проекта би означавало интегриране в Европейския съюз по най-ефективния възможен начин и даване възможност за по-голяма мобилност на работниците. Населението на Западна Ирландия застарява а, с множеството а, проблеми, които това води след себе си Една добра инфраструктура ще им дава възможност адекватно да се възползват от медицинските и социални услуги, за които иначе, те, до иначе трудно имат достъп. Образованието създава економическо развитие, но а, това въжи на местно, национално и европейско ниво. Ирландия не дава възможност на младите хора да се възползват от всичко това поради липса на адекватни транспортни услуги. Много учащи се нямат достъп до е, транспортни средства поради неадекватността на инфраструктурата. Именно тези граждани, и млади, и стари, имат право да бъдат изслушани. Неспособността на Ирландското Министерство на транспорта да чуе гласа на тези хора – когато взима важните решения, които влияят върху западната част на страната, е неприемливо. От името на всички граждани в този район, и по-конкретно, от най-уязвимите се обръщам към вас и ви моля да вземете предвид включването на западната дъга в ТНТ. Ирландците са жилави хора. Те а, се справят дори и в периоди на рецесия, затягат колана, но ние дължим основни услуги на нашето население. Така че бих, искам да, бих искала да приключа, госпожо председател, с благодарности към Комисията по жалбите за това, че разглеждате нашата и се надявам, че вашите, вашата комисия ще я оцени по достоинство. Благодаря. Господин Лангли. Благодаря, госпожо председател. Няколко въпроса се повдигат в, този, в тази връзка. По някой от тях се опитахме да отговорим в първоначалният отговор, който дадохме. Първо ще се спра на въпросът за консултациите, защото неточно, има неточности в нашия официален отговор. Неточности свързани с консултациите с обществеността за периода 2000-2006 година по програмата за економически и социални дейности. Бяха проведени определени на брой консултации, но като цяло това са били консултации между социалните партньори, които влизат в ирландската система за социално партньорство. Очевидно не е имало консултиране с програмата 2000-2006 година. Но за програмата 2007-2013, регионалната програма, е потвърдено и с документи от програмата, че са проведени консултации с обществеността. И имам документи, които мога да предоставя и на жалбоподателите, че има аргументи за включването на цели или поне части от Западния коридор в финансиране, в предложение за финансиране по програмата 2007-2013. Те обаче не са придвижени от ирландските а, институции. Това е факт и не можем да го отречем. Ще се върна отново на него след малко. Жалбоподателите а, искат разбивка и списък на проектите в региона за периода 2000-2006. Мога да потвърдя, че в... ние сме в процеса на приключване на тези програми. Имаме подробни списъци с програмите по и економическите и социални структури и по програмите за граничните, пограничните райони. В тях те могат да бъдат предоставени на жалбоподателите. Също така, нека да кажа, и мисля, че всички тук присъстващи го знаем, Въпросът е за, с макроеконом... Въпросът е с макроекономиката и с финансите по линия на общественото финансиране са, се натъкват на хиляди трудности от 2006 година насам. Така че през 2009 година стана повече от ясно, че трябва да има промени в програмата. Част от западния коридор беше спомената като евентуален кандидат за финансиране – в рамките на тези промени в програмата. Но а, управляващият орган получи аргументи в подкрепа на това финансиране, след което обаче Министерството на транспорта ме увери, имам документи за това, че този вид финансиране не е особено подходящи. Така че има някакъв анализ на разходи и предимства. Оттам като че ли възникват проблемите. Има проблеми с финансовата устойчивост на проекта, тя трябва да бъде доказана и по общите економически предимства, свързани с економически растеж и заетост, трябва да бъдат ясно доказани. Така че, вероятно по тези съображения, Западният коридор не е включен като една потенциална възможност за инвестиции за програмата, след като тя беше променена за периода 2007-2013. Освен това, по няколко думи по отношение на пътната инфраструктура. Тя беше включена тук в този проект. Това са райони, отсечки от пътищата, които се финансират по този проект. Също така, много е важно, след като така и така сме се спряли на този въпрос, да кажем, че за периода за финансиране 2007-2013 се опитваме да инвестираме в иновации и в, и в научно-изследователска и развойна дейност. За този период, 2007-2013 и дори повече през 2014 до 2020, финансирането ще бъде изключително ограничено. Много малко средства ще могат да бъдат разходвани за транспортната инфраструктура на Ирландия от тук нататъка. Последното, на което искам да се спра, след е, като изслушахме е, жалбоподателите по ТНТ, е, те трябва да знаят, че проектите са обект на одобрение. Това а, проистича от член 182, 182 а, на договора за функциониране на Европейския съюз. Така че това е задачата на Ирландия и това е посланието, което искам да, пред... да бъде чуто днес. Благодаря ви. Госпожа Харкин. Да, виждам, че времето ни е малко и ще бъда кратка, защото много искам да се изкажа и аз. Като слушах жалбите на гражданите, те идват тук, защото смятат, че има някакъв проблем, било с европейско финансиране, било с сметище, но така или иначе те искат справедливост и тук ние слушаме от жалбоподателите обикновено, че има несправедливост и липса на прозрачност. В, една от, в един от регионите в Ирландия има економически и инфраструктурни проблеми още от 2000 до 2006 година. Според жалбоподателите, Четири години след началото на програмата в един регион са похарчени 10 пъти повече средства, отколкото в друг. А комисията твърди, че разполага с цялата информация, всички подробности. Аз искам да я получа. Тази информация а, търся отдавна. Опитам се да я получа от Министерство на транспорта, но не мога. Другият въпрос е за западния коридор и за това, че проекта отпада от него. А, нека да попитам тогава комисията къде отиват тези средства защото по този проект средствата не са освоени напълни. Освен това, един от жалбоподателите спомена а, Кохезионния фонд. Каза, че освояването на средствата в а, а, Дъблен е по линия на фонда а, BMW. Ирландия успя изобщо да получи достъп до а, кохезионните фондове, защото БВП-то в този район е толкова под, низ, под нивото на средното а, за страната, а, че Ирландия имаше възможност да харчи тези пари в а, южния, югоисточния регион. Така че а, по това обясняваме защо средствата са, сред, са разходвани по този начин. А, иначе а, бих искала да получа анализа на комисията. А, и накрая няма социално-економически анализ или а, анализ на разходите и предимствата по линията на ТНТ. И се надявам, че ще има такъв и за региона. А, така че искам да апелирам към вас, когато става дума за европейски средства. Те трябва да е ясно как се разходват и затова искам да чуя подробности от комисията. Благодаря. А, госпожа Андерсън. Жалбоподателите се спряха на липсата на прозрачност и на справедливостите. Реалностите в северната и западната част на Ирландия е, че решенията се взимат в Дъблин и в Белфаст. На комисията е казано, че има инвестиции в два района, два региона. А това трябва да са БМВ и юго-источните райони. Средствата са заделени за тези региони, но не беше изпълнено това изискване за региона БМВ. Така че това е нарушение и трябва да бъде разследвано по независим начин. Средствата за този регион са отклонени към проекти, в югоисточната част на страната. А що се отнася до това, което чухме от комисията, за някакви консултации, които са се провели. Всички ние разбираме каква е разликата между консултации и обществено консултиране. Така че някакъв вид консултации не ни вършат работа. Никой не им вярва. Днес мисля, че имаме възможност да разгледаме този случай и да се поровим в подробностите. А, комисията искате ли? Две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията по жалбите за това, че допуска нашата жалба. Но а, нека да погледнем как изглежда картата на Ирландия. Ние сме в периферията. Ние сме на остров. Следващата спирка е в Нью-Йорк. Положението е, както го описа госпожа Хартни. А, тук става дума за различни категории на базата на а, нашите стойности за БВП се оказва, че той е сред най-низките в Европа. А когато стойностите се осреднят, ние не получихме никаква подкрепа, защото стойностите бяха осреднени за цялата страна. Комисията казва, че през, 2006, през година имало някакъв вид обществени консултации. Искам да видя какви са били те и точно в какъв размер. Второто нещо е, че от комисията чухме, че те ще ни дадат подробна разбивка. Ако имаме нужда от такава, да, имаме нужда, разбира се, и бихме искали да я получим. И последното, което е Очевидно е, че ирландското правителство е саботирало проекта. Имало е пари и мисля, че абсолютно няма основание от гледна точка на транспортното развитие на, а, за този проект да не се развива. Това е един железопътен коридор, който свързва Северна Ирландия с Република Ирландия и ирландското правителство го саботира. А последното, което искам да кажа е следното. Прозрачност. Тук напълно липсва прозрачност и това е причината днес да разглеждаме тази жалба тук. И последно, искам да се извиня от името на колегите, господин Галахан. Имаме консултации, които се провеждат в Ирландия Господин Галахър ще работи днес, в... ще говори днес, извинявайте, в Ирландския парламент, което е прекрасно. Затова съжалявам, че той не е тук, за да ни даде пълната си подкрепа. Благодаря. Благодаря ви, ще планираме посещението така или иначе. Благодаря ви за това, че дойдохте тук. ще изпратим писмо на министъра по транспорт от името на комисията, за да гарантираме, че няма повече да се действа така. Сега, надявам се, че ще успеем с помощта на преводачите, докато все още са тук. Господин Френд, Последния, последната точка, която е включена тук в нашия дневен ред, последната петиция, точка 21. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по петиции, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа. Тази сутрин се обръщам към вас, както от името на Европейския съюз на незрящите, така и от нашите с жалбоподатели Европейската асоциация по дислексия. Казвам се Кристофър Френд. Аз съм напълно сляп но благодарение на модерния софтуер, съвременния софтуер за четене и аудиокнигите, означават, че моята слепота не би следвало да ми пречи да чета която книга, която и вие, уважаеми членове на комисията, бихте могли да прочетете. Казвам не би трябвало, а не казвам не просто, защото, за съжаление, 95% от всички книги, които вие бихте могли да прочетете, никога не се публикуват в формат, който е достъпен за незрящи хора като мен или за хора, които страдат от дислексия, като председателя на Асоциацията по дислексия Майкъл Калмър, който седи точно до мен. В тази комисия по петициите сте чували по-ранните ни изказвания. Съюзът на незрящите представлява 285 милиона хора с визуални увреждания по света и а, ние провеждаме кампания за договор в Световната организация по интелектуалните права. А, този договор, който трябва да е семпло и ефективно изготвен, трябва да доведе до много важна промяна в закона за авторските права, който да позволи на организациите на незрящи и дислектични да могат да споделят своите толкова оскъдни ресурси и да изпращат книги през граници. Нещо, което по силата на настоящия закон по авторските права не е възможно. Уважаеми членове на комисията, нека да ви припомня, че Европейската комисия и съвета а, се бориха много сериозно да блокират такъв договор за незрящите. Но миналата година с вашата помощ тяхната позиция се промени и сега вече а, те разполагат с необходимия мандат да водят преговори за подписването на такъв договор. Въпреки това обаче, наистина съм толкова тъжен, че се налага тази сутрин да казвам пред комисията по петиции, че преговарящите от Европейския съюз продължават. Дори миналата седмица по време на заседанието на УИПО в Женева, преговарящите от Европейския съюз продължават да настояват в договора да се включат текстове, които са много тежки, много скъпи и а, това е един погрешен опит да се гарантира, че ще се а, погрижим по този начин ще се погрижат за лобито на а, публикуващите. Имаме а, текст, който е публикуван през 2009 година, само от 9 страници и този текст чудовищно се разраства до 22 страници с правни препратки към всякакви други законодателства и закони за авторските права, с десетки альтернативни опции и текстове включени в квадратни скоби. за да се оправдае това предложение се включат толкова много нови разпоредби. Преговарящите от Европейския съюз говорят за необходимостта от баланс между правата на авторите и издателите и правата на незрящите, хората с дислексия и други хора, които не биха могли да четат обикновени книги. Какъв баланс е нужен тук? В една система с авторски права, която вече защитава авторите срещу нарушаване на техните права. Какъв баланс е нужен, когато всички договори за авторски права, за интелектуална собственост вече защитават издателите? Със сигурност това, от което се нуждаем в момента с този договор, е един небалансиран подход, който да обгрижи нуждите на хората, които имат затруднения при четенето. Когато най-накрая беше отменено робството, тогава дали е бил търсен баланс между освобождаването на робите и защитаването на економическите права на робовладелците? Дали по този начин ще да се стигне до точния търсения резултат? Ние трябва да настояваме, че тази несправедливост а, трябва да спре преди а, два-два месеца 12 държави членки и други държави от целия свят комбинираха този текст и го включиха в един общ договор. Имаше само един пасаж, по който нямаше твърдо решение. Но от тогава насам преговарящите от Европейския съюз и други държави членки се борят ожесточено срещу консенсуса в УИПО и искат този договор да бъде умъртвен, да има прекалено много регламентирани дублиране и бюрокрация. Тази несправедливост трябва да спре. Преговарящите от Европейския съюз имат съответните инструменти да спрат тази несправедливост. Ако не го направят, Европа ще бъде разглеждана като злодей от нашата общност, както и от други общности в целия свят в коридорите, в коларите на УИПО хората се шегуват, че в договор бързо се превръща в договор за защита на авторските права на авторите срещу нашата общност. Наистина трябва да се облегчи ситуацията чрез включването на един договор, който е опростен и ефективен, така както е предложен от общностите на хората страдащи от дислексия и незрящите. Госпожо председател, в заключение, може ли да припомня на уважаемите депутати, че 8 седмици преди началото на дипломатическата конференция за одобрение на договора в Маракеш се случва това. Дали по този начин ще може да се представи справедливо нашата общност. Дали Европейския парламент ще играе своята роля при одобряването на договора в Маракеш. Призовавам всички членове на комисията на по петиции, призовавам всички депутати от Европейския парламент да настояват пред преговарящите в Европейския съюз веднага да започнат да водят преговори по един прост, ефективен и лесно ползваем договор за незрящите. Така че да може да се отвори нова глава за хората, които четат с затруднение. Благодаря ви. Many thanks. Много ви благодаря. Сега от комисията. Госпожа Мартин Прат, заповядайте. Oh, Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички, уважаеми членове на Комисията по петиции. Както знаете, господин Френд ни припомни, че се борим за договор в УИПО, който да помогне за изчерпването и прекратяването на книжния глад за незрящите от последните няколко години. Смятаме, че искането е справедливо и поради тази причина толкова много държави днес водят преговори за УИПО и са а, готови да а, приемат а, обвързващ ангажимент, че който да доведе до облегчаване на положението на незрящите. Също така са включени разпоредби за обмена на книги в специални формати. Държавите членки на Европейския съюз са член, част от тези страни, които водят тези преговори. Някои имат съответните разпоредби в своето национално законодателство, които да помагат на незрящите, но смятат, че всички тези разпоредби трябва да влязат в международен разговор. Също така е много важно да имат трансграничен обмен на книги в международен план. Наистина по този начин ще се помогне, в противен случай няма да има достатъчно книги. Този въпрос е поставен, поставен неколкократно. Трябва да има равен достъп за незрящите. Те трябва да имат достъп до книги и до същите, същото съдържание по същото време, както всички останали. За съжаление, всъщност Европейския съюз не е единствения преговарящ партньор. Съединените щати са активен партньор, Бразилия, Индия, Канада, Нигерия, Египет, Япония и Австралия. Преговори от това естество, независимо дали ви харесва или не, са много сложни. За съжаление и независимо от това какво му би казват някои НПО-та, Европейския съюз не разполага със съответните правомощия да стигне до договор. Има различни организации с различни искания и поради тази причина се водят и преговори. Например, на последния кръг от преговори в Женева Египет настояваше да има правото на превод, включено в договора, нещо, което никога не беше искано от Световния съюз на незрящите. Индия искаше да започне а, преговори по различни споразумения. Съединените щати се върна до споразумение, достигнато през февруари за връзката между настоящите задължения в бъдещия договор. Къде сме днес? 8 седмици преди началото на дипломатическата конференция. Резултатите в последния кръг от преговори далеч не постигнаха резултатите, които ние очакваме и казахме на Световната организация на незрящите, че текстът не е удовлетворителен. Твърде много квадратни скоби, твърде много неясни текстове с допълнителни предложения за текст. Само някои от тези предложения идват от Европейския съюз, много от другите предложения са от други партньори по преговорите. Очаква ни значителна работа в Маракеш, ако искаме да постигнем успех там и под успех имаме предвид ефективен договор, който постига тази цел, свързана с достъп до книги за незрящите. Не смятаме, че провала в Маракеш е добър вариант или въобще е вариант един договор, който не е добър изначално, няма да бъде ратифициран в последствие. Какво ще направим в Маракеш? Най-напред трябва да се опитаме да намерим начини да продължим дипломатическата работа, работата преди дипломатическата конференция. Ясно е, че няма да чакаме до Маракеш, за да се опитаме да решим всички висящи въпроси. Тази оценка се споделя от нашите най-активни партньори по преговорите и ще се опитаме да продължим работа, за да видим как може да постигнем своите цели, като включим всички страни по преговорите. Нашата цел. Ние наистина трябва да действаме категорично, защото няма как да се постигне напредък и този напредък няма да е полезен, ако не всички са приобщени, ако не всички са включени. Много по-простия текст, който разполагахме, който беше споменат от господин Френд, беше нещо, по което се опитахме да постигнем а, споразумение. За съжаление, текстът не получи подкрепа, а, защото а, други, които са включени в преговорите, не, не се а, почувстваха включени. Ще приключа след малко, госпожо председател. Председателката говори без микрофон. Не извинявайте, преводачите ни дадоха допълнителни 15 минути, така че много ви моля да оставите време за останалите. Просто се опитвам да кажа, че ще се опитаме да финализираме процеса в Маракеш. Ще се опитаме да излезем с послание на правилното ниво, защото това е политически кръг от преговори, не само технически. И ще се опитаме в Маракеш да се възползваме от всички средства, които са налични. Благодаря ви, господин Кашман. Госпожо председател, съвсем накратко трябва да се върнем към този процес, трябва да продължим с натиска. Съгласен съм напълно с предложението от жълбоподателя. Искам да помоля преговарящите от Европейския съюз. Много ви моля а, да продължавате с работата. Като видя Мишел Бърния, ще му кажа. И ние а, трябва да продължим с исканията си в точки Д и Е, международно достъпните книги, да се иска достъп, когато книгите са търговско достъпни. Това е предварително условие и преговарящите от Европейския съюз трябва да спрат да искат за тези изисквания, защото това предизвиква повече проблеми, отколкото да ги намалява. И затова, госпожо председател, искам спешна среща с Мишел Барние по този толкова важен въпрос. Благодаря ви. Чудесна идея. Много ви благодаря, господин Кашман. Госпожа Литенбергер. Благодаря ви. Мога да се съглася с казаното от вас. Господин Кашман е добавя още нещо. Тук става дума за изпращането на налични книги на частни лица, защото ако се ограничи всичко до организациите на незрящите, всяко лице, всеки незрящ, който живее в страна, в която няма организация на слепите, няма въобще да има достъп. Така че тези две разпоредби са нези, които е, са защитени от Европейския съюз. И аз мисля, че те ще усложнят живота на незрящите, дори повече отколкото сега. Така че поради тази причина искам да помоля групите по преговорите просто да включат тези изменения. И още нещо. Исках, например, да видя мандата конфиденциално, поверителен порядък, защото аз работя в комисията по правните въпроси, получих отказ. Ей, толкова мога да кажа за прозрачността. Благодаря. Господин Белингуе. Il rischio di questo trattato è che... Благодаря ви. Рискът с този договор е, че няма да се стигне до ефективни промени в ситуацията защото промяната в отношението на комисията на господин, на господин Барние на първоначално бяха против, сега пък вече предприемат важни стъпки, за да подкрепят договора. И тук рисковете са очертани от госпожа Прат. Проблемът е, че политическият резултат няма да може да се превърне в практически ползи. С оглед на това Европейският съюз трябва да бъде или отговорен, или да поеме отговорността за неадекватните резултати, или ще трябва да си запази позициите и да настоява, че параграфи Д и Е се упростяват, така че да не се стигне до една извънмерна бюрокрация. Мисля, че трябва да подсилим работата в тази сфера и също да се работи заедно с другите страни по преговорите, за да се постигнат добри резултати. Това е важен въпрос. Не става само дума за подобряване на търговския достъп. Не е само за това. Разпространението на книги може да става по други начини, например в библиотеките, но също така и по други форми. Това е важно и поради тази причина преговарящите трябва да останат твърди. Аз работя в комисията по правните въпроси, ние редовно говорим по авторските права и този въпрос е много труден и е много често свързан с работата на онези, които толкова егоистично искат да си запазят търговското предимство и това не може да се използва срещу незрящите. Госпожа Ветман, съвсем накратко искам да добавя много прост пример, така че все още да си спомняме за какво става дума. Отивате в библиотека. Сега незрящ... Всъщност хората, които виждат нормално, могат да избират от стотици книги, незрящите от пет книги. Това ли е свободата? Това ли разбираме? Няма какво да се добави към казаното допълнително. Наистина подкрепям напълно това, което казвате, но трябва да си припомним основните факти, реалността, за какво точно говорим тук. Добре. Добре, благодаря ви. Нека да благодаря на преводачите за този допълнителен четвърт час по предложението на господин Кашман за среща с господин Барние. Може би въпросът трябва да се разгледа по време на пленарно. По този конкретен въпрос това ще допринесе и за насоката, която вие посочихте. Благодаря на жалбоподателите за тяхното присъствие тук. Their, their to an oral okay. At least S&D was backing this idea. Благодаря и за вашето желание да отговорите на един устен въпрос. Добре. Thank you.